Uh, hello. I would like to start this hearing. Добър ден, колеги. Да започнем изслушването. А Очакваме госпожа Софи Магинис от ОНЕ. Ако е в залата, моля ви, елате на подиума. Уважаеми депутати, госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на изслушването за реформата на дъблинската система за релокацията. Нямаше коментари по програмата. Мисля, че можем да разчитаме за приема. На фона на кризата с мигрантите и беженците в Европа, Нашето изслушване е посветено на реформата на дъмлинската система, за да се подобри солидарността между държавите членки и да се осигури по-ефективно разпределение на кандидатите, които търсят международна закрила в Европа. Разпределение е сред държавите членки. В предложението има два пакета за преработване, реформа на общата система за убежище. Също тази реформа е необходима, защото повече от 1 милион моби за убежище са подадени миналата година и това се отрази доста сериозно върху капацитета за прием в някои държави, особено Италия и Гърция. В Шенгенската зона преразпределението е на базата на Дъблинския регламент, защото системата не визира такъв голям брой кандидати и в момента само малко държави членки получават по-големия брой кандидати за международна закрила и ги е приемат. Всъщност целта ни днес е да направим анализ на преработеното предложение за Дъблинския регламент да видим дали то може да постигне целите, които са поставени. Най-критичните въпроси по отклада на Сесилия Уикстром са процедурата за достъп. Третата сигурна държава разпределението на кандидатите и ефективността на релокацията и намаляването на вторичните движения. Проверката за сигурност е защитата на децата и на личните данни. Имаше предложения от академичните среди на агенциите на ООН и гражданското общество. Няколко, няколко думи за нашето изслушване. Три заседания, три сесии ще бъдат проведени с въпроси, след това ще има отговори. Не забравяйте, че нашето изслушване се излъчва в интернет. Нека да започнем с първия панел. Темата е да реформираме оценката по Дъблин. Добре дошъл на Проческо меяние, който е подготвил проучване във връзка с реформата на, реформ, на регламента Дъблин 3. Всъщност този документ може да намерите в комплекта документи за изслушването. В залата разполагате с писмен вариант на текста. Господин Маяни, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да представя основните резултати от моето проучване. Е, няма много време за изказвания. Програмата е доста натоварна и ще мина веднага към ключовите моменти в е, изследването. Е, ще говоря по три точки. Първо ще посоча основните данни за това, което можем да наречем провала на системата от Дъблин и за системата на релокация, която започна преди една година. Ще представя какво беше установено като ключовите фактори, които са причина за това. И след това общо ще прегледам пътищата, насоките за реформа. По-подробните неща ще бъдат оставени за изказванията след мен. По първата точка. Защо използваме думата провал на разпределението по Дъблин? Данните, които показвам на екрана, са свързани с най-добрата година за дъблинската система. Когато имаше доста трансфери, ставаше дума за около 70 000 Всъщност договорените трансфери са три пъти половина повече. Много е важно, че броят на кандидатите тази година беше 435 000. Тези данни <clears throat> като цифри се колебаят през годините, но на, като величина общо взето същото. Има много малък процент от, от мобите за изходящи трансфери. Повечето по тях има договореност, но една трета обикновено се реализира. И от тук можем да кажем, че ефектът от дъблинската система по разпределението на кандидатите е много малък. Включително и 17 000, които са ефективно трансферирани. Те всъщност са взети обратно те не прехвърлят отговорност и се връщат кандидатите към първата държава на влизане. И като цяло може да се каже, <clears throat> че по повечето от случаите отговорността е у държавата членка, където молбата е подадена. Всъщност, това е резултат, който ще се получи, ако не се прилагат всички други критерии в Дъблин регламент. И ако не се вземат предвид процедурите и усилията да се прилагат тези критерии. Това не е мнение, това са фактите. Тук искам да добавя още един елемент. Комисията посочи в документите, които притручават предложението за промяна на Дъблински регламент. Ако погледнете държавите членки, виждате, че при тях цифрите си изравняват. Значи следващите потоци са близки до нулата. Тези резултати са много незначителни. Същевременно вървят с значителни разходи. Няма да се спирам на, на човешката цена за кандидатите, която е документирана и е значително но има и доста високи разходи за функционирането на система. Всъщност системата е насочена към рационализация и ускоряване на кандидатурите. Всъщност, в крайна сметка се вижда, че има забавяна от няколко месеца и освен това. Тук трябва да включим разходите за всички административни процедури, които в крайна сметка завършват а, с а, незначителни резултати значителни административни ресурси за въведени в една система, а това може да се даде <clears throat> за по-добри центрове за приемане и процедури за установяване на статута. Ако погледнете другият елемент на редистрибуцията в Европейския съюз, за сега няма конкретни категорични заключения. Тя работи от е, една година. Искам да ви покажа тези данни, особено на фона на доста оптимистичните изказвания на комисията. Те твърдят, е, че релокацията се засилва след е, началото на прилагане на тази система. Месечно се преместват около 500 души. Най-добрият резултат е 2500, на ако искаме програмата да бъде реализирана, трябва 4500 души всеки месец. Броят на всичките релокация са 5600. Така че броят на, на хората, които пристигнаха в Италия през последните месеци са 52 000. С други думи, броят на кандидатите, които са в Гърция в момента е някъде около 60 000. Не искам да обсъждам в подробности дали това, което казвам, е добро, лошо или проблем. Искам само да посоча, че релокацията, както и цялата дъблинска система, има символично значение, но ефектите от нея са много малки от практическа гледна точка. Може би ЕАСО ще представят по-точни данни. Тогава ме коригирайте. Нека да видим какво стои за тези числа. Те са интересни, но <clears throat> не показват защо се стига до този резултат. Тук навлизаме в сферата на хипотези. Има доста сериозни доказателства, включително и в доклада за, заоценка, които подкрепят идеята, че има три основни фактора. Първият фактор е, че целевата група, целевата популация или клиентите, кандидатите за убежище не са привлечени от системата. Нито от дъблинската система, нито от процедурата за релокация – те не участват в процедурата и без тяхно сътрудничество е много трудно да се реализира системата, така както е замислена. Така че липсата на привлекателност на системата е ясна за обяснение и за разбиране. Всъщност и двете системи изхождат от идеята, че кандидатите нямат избор и нямат възможност да поемат в собствените си ръце промяната в живота. Също времено, заедно с първата характеристика, критериите, които се прилагат специално по Дъблин, не, не по системата за релокация, тези критерии вземат много малко предвид действителните потребности на кандидатите. Зная, че във вашият парламент търсите по-широки критерии за събиране на семейството. На практика сегашните критерии за тази цел не се прилагат. Няма време да обясна причините. И в повечето случаи кандидатите се разпределят най-важно на базата на държавата, където са влезли първата държава на влизане, което показва, че системата е доста произволна – Другият елемент, който е много важен, е, че всъщност говорим за обща европейска система, като същевременно знаем, че равнищата на защита и за прием в различните държави членки се различават много. В нашето изследване <clears throat> не сме казали, че тези промени се отразяват на движенията, но в някои държави стандартите са много ниски, много по-ниско от това, което се изиска от международното и европейското право. И това е причина за вторичните движения. Значи, има някои много сериозни причини че, за това, че целевите групи не сътрудничат. не сътрудничат. Същевременно държавите женки в някои случаи вместо да си сътрудничат, се конкурират. По европейското право държавата членка, която отговаря за проверка на молбата, поема разходите, има ня... доста а, солидарни схеми, но всъщност те не се отразяват значително върху, държави, върху разходите така че държавите членки Искам да обобща, извинявам се за това. Опростявам. Играта, която се играе, нека да се освободим колкото може от, повече от е, кандидатите, да ги пратим в друга държава членка. В крайна сметка кандидатите са губещите. Извинявайте, че говоря така откровено. Ако искате да говоря 15 минути, няма как другояче да кажа нашите констатации. Всъщност тези процедури на практика са изключително сложни, основават се на сложно установяване на фактите и на споразумение за сроковете между различни национални администрации, което забавя цялата система когато Международният интернационал подготви един доклад за комисията, казах, че в една такава система процедурите не могат да се съкратят, така че ако има процедури, които са на база на, на сложно установяване на фактите срещу волята на кандидатите и държавите членки а, са изправени пред конфликт на интереси, а, в такъв случай няма начин да няма забавяне. Третата точка в моето изложение. Е какво може да се направи? Какви са евентуално възможностите за реформа? Какви са насоките? Има едно предложение, което е внесено в съвета и в Европейския парламент, представено от комисията. Отнасям се много критично към текста, който предлага комисията в моя доклад. Не защото имам по принцип нещо против това, което предлага комисията, но в моят анализ предложението не разрешава основния проблем, който сме установили след 20 годишно действие на системата от Дъблин. Всъщност, основният акцент в тази система е, че под силата на заплаха от санкции, кандидатите ще спазват изискванията. Всъщност тези санкции се прилагат от доста време от няколко държави членки и по никакъв начин не са спрели кандидатите да се преместват в друга държава. Всъщност вторичното движение и последствията всъщност показват практиката, която комисията критикува от 2008 година. На второ място в това предложение остава основния критерий първо влизане и тук с това вървят доста отговорности. Всъщност, ако системата Дъблин беше небалансиран. Това, което сега се предлага е с по-голям дисбаланс. Има една е, механизъм за корекции, но той е частичен. Там разходите не са разпределени правилно. Има критика срещу него, че този принцип, механизъм не може да се приложи на практика. Но като гледам предложението и самата процедура, се вижда, че тя е много сложна и може да се очаква, че няма да бъде особено бърза. В крайна сметка няма упростяване на процедурата, на практика остава същата система, така че ако предишната система беше бавна, можем да заключим, че и новата ще бъде също така бавна. Няма време да говоря за това какво може да се направи. Готов съм да отговоря на въпроси, но ще посоча, че има три ключови елемента за альтернативна система, ако искаме да направим системата по-различна. Първото е, че трябва да се изберат приоритети. През годините се наблюдава в Европа и в други райони, че широкото разпределение на лица на недоброволни трансфери. Тази система не работи. Всъщност единствено което може да се постигне е няколко хиляди, което е статистически незначително през, при евакуацията от бившата република Македония. се прилагаше тази система и беше бавна. Значи сега има нужда от система, която да привлича кандидатите и да не им дава системи да минават в нелегалност, а, пък, а да се обяват и да кандидатстват там, където са стъпили за първи път в Европа. Критериите трябва да бъдат значително по-приятелски и да вземат предвид в много по-голяма степен връзките на кандидатите и техните намерения. Всъщност тук не става дума за свободен избор, но по-различно структуриране на критериите. Вторият момент е, че има нужда от минимализирането на сложността на процедурата, особено за трансферите, които са преди момента кандидатът е влязъл в процедурата за убежище. Тук трябва да разчитаме на доброволни трансфери, така се намаляват съдебните дела и намаляват значително гаранциите, които трябва да вкараме в процедурата. Третият аспект, който въжи за всяка система за разпределение, е така че всяка система за дистрибуция по член 78 от договора трябва да върви заедно с качествен скок в солидарността между държавите членки. Има предвид финансова солидарност. Има държави, които трябва да предоставят обществени блага в полза на много държави членки. Всъщност тези разходи, част от тях могат да бъдат поети от европейския бюджет. Всъщност така ще махнем стимулите държавите да се отказват от своята отговорност. Следващият момент е по-ефективен мониторинг. Има някои положителни моменти в предложението на агенцията. Третият аспект, който може да подобри приемането на системата за разпределение е да се дадат повече права за свободно движение на целевата група, след като бъдат признати за със статут международна закрила. Така ще се подобри цялостната система. Благодаря за вниманието. и Извинявайте, че ви отнех толкова време. Готов съм да ви дам повече информация ако зададете вашите въпроси. Благодаря. Е. Благодаря ви за много подробната презентация. Сега ще дам думата на госпожа Нейра Калкан. Тя е изпълнителен секретар на МЕС комити. Това е постоянен комитет от експерти по международна миграция, бежен, беженци и наказателно право. Тя ще представи правните аспекти на предложението за преработка на дъблинските регламенти, като отчете решенията на Люксембургския съд и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Благодаря от за възможността да говоря от името на Марс Комити. Ние сме независими експерти а, по а, правни въпроси от а, а, Нидерландия. Дъблинската реформа предвижда преработката на една неефективна система. Никога преди границите на Европа не са били заливани с толкова моби от беженци. Ще се спра на някои решения от Съда на Европейския съюз и Европейския съд по човешките права. Често пъти говорим за правосъдие и за закони, забравяме хората и техните проблеми ще се спра на един случай, МС а, срещу Гърция. Той е искал обежище през 2009 година и е бил върнат в Гърция заради дъбинските регламенти. А, след това е бил задържан при отвратителни условия. А, след неговото освобождаване той е бил признат за беженец, но е трябвало да живее на улицата. А, Гърция и а, Белгия са а, задействали, а, също са а, нарушили член а, 3 и член 13, Белгия е член 13. А, те са нарушили човешките права и не са а, изпълнили своите международни задължения. Това е станало през 2011 година. През 2013 година а, имаше случая а, на Кели срещу Швейцария. А, ставаше въпрос за нарушение на член 3. Италия не е могла тогава да предостави подходящи условия за семейства и деца. А, след връщането на, а, на семейството в Гърция, Гърция е аргументирала, е, че няма възможност е, да обработи целият е, този обем от бежанци и не може да се справи с нерегламентирания приток на бежанци трябва да се предприемат стъпки за отстраняване на дефектите в гръцката система за приемане на бежанци но дори да се преодолее и, да се разпределят по-добре беженците, няма да се отстрани основния проблем. И схемата за релокация от септември 2015 година до сега не се е оказала особено успешна. Новото предложение се обръща срещу злоупотребите от страна на беженците и предвижда по-високи санкции в член 4, 4 и 5 от новото предложение. А в случай, че а, не се подаде молба в първата държава на влизане, предвижда се ускорена процедура. А, и а, шансовете за разглеждане на молбата намаляват, освен в извънредни случаи. В първия случай МФС срещу Гърция е бил присъден статут на беженец на човек, който е имал нужда от особена защита. Според Женевската конвенция и европейски директиви по този въпрос в случай, че беженците не подадат молба в първата държава на своето пристигане, те рискуват да не получат статут и да се окажат на улицата. Coming back to the rights Нека сега да се спра и на другата точка, именно правата на непълнолетните и малолетните в предложението. Тук трябва да вземем предвид случая МА срещу Обединеното кралство, що се отнася до уязвими лица. Те не би следвало да бъдат прехвърляни в друга страна. Съдът посочва и член 24 от хартата, а именно, че трябва да се защити най- най-добрия интерес на децата. През 2014 година комисията се опитва да осъвремени и измени а, регламента на базата на решението по случая МА срещу Обединеното кралство. Но подобни промени не са направени, което може да доведе до нарушаване на хартата и на правата на детето. Това, което ни притеснява също така е и а, пренебрегването на правото за оказване и предоставяне на убежище. От 7 юни 2016 година съдът не дава отговор за това как да се предоставят възможности за правна защита. Става въпрос за един а, и, иранец, който иска убежище в Холандия. В този случай Франция и Холандия са съгласни той да се върне във Франция. Но господин Гажелбек казва, че иска да се върне отново в Иран, но има и доказателства, които доказват това. Въпросът не е дали Франция или Холандия са отговорни, но кой трябва да отсъди, дали двете държави членки или съда. От административна гледна точка няма как да отсъстват средства за правна защита за това лице по-рано в случая Абдула в регламента Дъблин на 2 се прилага само за държави членки. Но след като влиза в сила регламента Дъблин 3 е добавен член 27 за средствата за правна защита. В този случай съдът постановява, че индивидуални заявители имат процедурно право и правото на средства за правна защита. И в този случай тези права въжат за всички критерии но тези правила се обръщат. Но в член 28 параграф 4 правната защита се ограничават само до решения, които са свързани с решенията по случая МСС срещу Гърция за семействата и техните членове. Това означава, че се отстъпва от правата за търсещите убежище. И в този случай смятаме, че има нарушение. На първо място се дава право за информация и лично събеседване на тази база, ограничаване на ситуацията за обжалване не отговаря на решението газа обект. На второ място дава се защита на лица от трети страни, които трябва да бъдат върнати в страната си происход, но не им се защитават правата пред съда. В този случай, когато са нарушени правата, съгласно член 13, лицето има право на обжалване. При експулсиране и двойно експулсиране лицето има право на съдебен процес, когато това лице смята, че правото не е приложено правилно. Член 47 от новата харта посочва, че на всяко лице, което му се гарантират правата по европейското право, трябва да има достъп до средства за правна защита. Освен това, трябва да вземем предвид още едно решение по делото от Швеция, а именно, че не не винаги лицето се обръща към съда за правна защита, но и държавата членка. В светлината на това решение трябва да се вземе предвид, че трябва да има уведомление за изтегляне на молба. Трябва да се предвиди и срок от 7 дни за обжалване на подобно решение. Денят на решението посочва, че срок от 50 дни, което е повече от половината, е достатъчно дълъг период от време. Но и в двата случая трябва да се посочи, че всеки случай трябва да се разгледа със своите специфики и дали съответния съдия е компетентен да разгледа съответното обжалване. Приветстваме решението да се разширят средствата за правна защита, когато се осигури възможност за от обединяване на семейството съгласно новия член 28 параграф 5. Питаме се дали не трябва да се създаде система, която да бъде благоприятстваща за членовете на семейството. Ако системата се разглежда като несправедлива от ключовите играчи по регламент Дъблин, наистина ще няма как да се получи системата. Принуждаването нарушава и правото, което е залегнало в хартата за основните права на човека тук най-малкото, което можем да кажем е, че тази система е наистина нестабилна. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mrs. Благодаря, госпожо Калкан. Сега ще дам думата на госпожа София Магенис. Тя е ръководител на звеното по политики и правна подкрепа на Он. Тя ще представи възгледите на Върховния комисариат по процедурата за допустимост и концепциите на, за сигурна държава на происход и сигурна трета държава. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, представителите на комисията Либе за възможността да говоря днес пред вас по този много важен въпрос. Бях помолена днес да говоря по реформата за, на инструментите за закрила и за обежище. Знаете, че комисията предлага изменения, за да постигне повече сближаване в системата по обежищата и да постигне равнопоставеност на третирането. Това поставя важни цели в посока хармонизиране и а, ние в Върховния комисариат приветстваме всички тези а, посоки. Ще говоря днес специално за използването на понятието сигурна държава. Ще обясня какво означава това от наша гледна точка и ще ви изложа някои наблюдения във връзка с новото предложение. Промените в регламента Дъблин предвиждат използване на концепцията за сигурна държава, така както те се разбират в директивите за обежищата. В тези предложения се съдържат тези определения и трябва да ги разбираме правилно, както и тяхната употреба в рамките на различни инструменти първо ще се спра на дефиницията и нашето разбиране. Ще се спра първо на понятието първа държава, в която на обежище има се предвид първата държава, в която едно лице е получило закрила Там търсещите обежище вече са а, пребивавали и могат да се върнат там. Определенето а, включва оценка на възможността един беженец да се върне в тази държава и да пребивава там легално това е свързано с конвенцията от 1951 година и протоколът от 1967 година към нея. Те предвиждат едно устойчиво времето решение. Предпоставка за законното пребиваване е спазването на човешките права. Държави които спазват всички изисквания към закрила, могат да се смятат за такива сигурни първи държави на получаване на обежище. Трети държави, трети сигурни държави, тук се има предвид възможността едно лице да поиска обежище в тези държави, но то не го е направило тази концепция се прилага индивидуално в случая, когато едно лице може да се върне в тези държави. Прави се оценка на нуждата му от закрила и а, всичко това се прави възоснова на конвенцията от 1951 година и международните стандарти за човешки права. Трябва да има и връзка а, от лично естество, а, така че а, едно лице да поиска обежище в а, тази държава и да го получи. А, дали търсещият обежище има право на законно пребиваване е също критерий, който се установява в хода на процедурата. Това са ключовите принципи, които искам да спомена днес. Както виждаме, някои от тези принципи се използват в рамките на споразумението между Европейския съюз и Турция. Там става въпрос за сигурна трета държава. В настоящата директива за предоставяне на обежище в някои случаи Гърция има право да върне сирийски граждани в Турция, защото Турция ще се смята за сигурна трета държава. А, тук се предвижва, предвижда използването на понятието първа сигурна държава, която предоставя убежище, не се използва достатъчно до този момент. В гръцкия контекст би трябвало сирийският гражданин да има достъп до закрила и това е предпоставка за неговото връщане в Турция. За сега тази възможност не е била възможна не е била използвана. За сега няма сирийски граждани върнати в Турция в смисъла на това тълкуване. Всички върнали се в Турция са били доброволци. Ще се спра на така наречените вторични движения. Ако един беженец или търсещо обежище продължи в следваща държава, въпреки че предишната държава се смята за сигурна, а той не е подал молба за обежище там. Не означава, че молба подадена от него ще се отхвърли пребиваването на търсещ убежище в сигурна държава, която той е напуснал, не е критерий за отхвърлянето на неговата молба в друга държава. И самото а, вторично движение а, не бива да се обвързва с. А, а, трябва да се обвържи с. А, а, личното усещане за сигурност на търсещия закрила. В тази връзка има много различни проекти в държавите членки. В преработеното дъблинско предложение се предвижда по-широко използване на концепциите първа държава на обежище и сигурна държава. Ще се спра първо на начина по който могат да се използват тези а, а, термини. А, ако една държава иска да бъде а, призната за такава държава, трябва да разглежда а, всеки отделен случай по-отделно. Това може да включва невръщане на търсещия закрила, ако го заплашва наказателно преследване или нарушаване на неговите права. В случай, че трета държава е сигурна, трябва да се удостовери ефективното прилагане на изпазване на човешките права. А, и трябва да е сигурно, че ако се върне едно лице в а, държава, в която е пребивавало преди, а, там няма да бъдат нарушени правата му и той ще получи необходимата закрила. Всички тези обстоятелства трябва да бъдат удостоверени, така че засегнатото лице да е сигурно, че ще получи закрила и подкрепа. А в случаите на връщане в сигурна трета държава трябва също да се направи а, оценка дали държавата ще приеме засегнатото лице и дали ще бъдат определени по справедлив начин нуждите от закрила. Също така е важно дали лицето ще може да пребивава в държавата до разглеждането на молбата му. А, тук също има препратка към Международната конвенция по правата на човека и конвенцията от 1951 година. Ако една държава иска да приложи към лице тържещо закрила концепцията за сигурна трета държава, то засегнатото лице а, трябва да получи уверение, че в а, сигурната трета държава той ще получи закрила и отношение, а, каквото е а, необходимо. И трябва да е сигурно, че всички тези принципи се прилагат по сигурен начин. А, тези концепции също трябва да се прилагат систематично. Това няма да се случи веднага, но в дългосрочен план прилагането на тези две понятия ще бъде валидно за всички пристигащи в Европейския съюз, търсещи обежище. И ако попитаме за начините по които тези понятия ще се използват, можем да разгледаме контекста малко по-глобално. Сигурна съм, че сте чували за декларация, прията в Нью Йорк от ООН. Ставаше въпрос за международна солидарност като отговор на беженската криза, изграждането на солидарна система и система на взаимопомощ между държавите. Беше обект на тази декларация. Върховният комисариат заяви, че с тази декларация се запълнила една, е се запълни един пропуск в международното законодателство. Много държави и много държави членки на Европейския съюз изразиха нуждата да повече солидарност и повече разпределяне на отговорностите между държавите, повече солидарност с държавите, които поемат огромния процент от търсещи обежище. Така наречената първа държава на обежище или сигурна трета държава могат да обхващат лица, които могат да бъдат върнати обратно, докато се разгледат техните молби. Ако разгледаме това в глобалния контекст на разпределяне на отговорностите, можем да кажем, че докато по-голямата част от търсещите обежище се намират в Европейския съюз, може би ще бъде твърде рано да се прилага на практика система от сигурни трети държави. Ще завърша с това, че европейското и международното законодателство в областта на обежището в връзка с връщането на лица, търсещи международна закрила в първи държави на обежище и сигурни трети държави са основателни, но трябва да се спазват правила и да има гаранции. В дъблинското законодателство трябва да се отчетат важните критерии събиране на семейството и отчитане на правата на детето и те трябва да са по-висши от критерия за сигурна трета държава виждате по какъв начин се използва понятието сигурна трета държава в споразумението между Европейския съюз и Търция, Турция. А, сирийски граждани, а, които пристигат в а, Гърция, се третират по обичайната процедура заради семейни връзки, които имат или други обстоятелства. Ако използваме в глобален контекст тези две определения за държавите, не бива да се използват за уязвими групи от търсещи обежище. Трябва да се прилагат само след проверка на фамилните връзки и трябва да се съблюдават с предимство интересите на децата трябва да се спазват всички гаранции, предвидени по европейското законодателство. И най-важното е всички гаранции да се прилагат на практика. Люксембургският съд постанови, че събирането на семействата трябва да се използва с предимство като критерии за разглеждане на мобите. Председателят, благодаря. Сега давам думата на последният лектор от нашия панел, доктор Виолета Моренолакс. Тя е лектор в, по право в университета Куин Мери в Лондон и също така е координатор на Европейския съюз по въпросите на правото в областта на обежищата а, тя ще представи изследването а, във връзка с новото предложение на комисията за реформа на дъблинските регламенти. А, ще а, покаже също така и альтернативи за предложението на комисията доктор Морено Лакс ще говори за различни подходи към разпределянето в кризисна ситуация, автоматизирана система, решение на комисията или квотна система. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател и благодаря на комисията Либе за поканата на вашето внимание предлагам и няколко слайда. На базата на това, което представиха и колегите, аз ще ви представя каква е настоящата система, а също така и какви са вариантите за преместване. Ще разгледам тази система на няколко етапа. На първо място ще разгледам къде точно се провали системата Дъблин. На следващо място ще разгледам а, начините, с по които да се справим с кризата. На трето място ще разгледам а, някои оценки и на четвърто място ще разгледам някои альтернативи а, на дъблинската система без а, елемента принуда. Ключовите характеристики, които вече бяха очертани от преждеговорившите в панела, са, че фактът, че това, което доведе до провала на, Съблин, на Дъблин е наистина присъщата несправедливост в системата, защото съществува модела за принуда на базата на квоти за разпределение. Това нарушава принципа за солидарност и справедливо разпределение тези теми от самото оформяне на дъблинската система от началото са свързани с две цели, които трудно се съвместяват. На първо място предоставяне на, на достъп към една система, която няма как да бъде справедлива, но същевременно се опитва кандидатите за убежище да следват една система, която обаче е обвързана с нарушения. И по този начин виждаме, че имплицитно присъства елемента на нарушение. Това от своя страна наистина води не до оказване на защита и подкрепа, а по-скоро на един възпиращ фактор като например използването на различни критерии, например снемането на пръстови отпечатъци и така нататък. Ефектите от този подход са добре документирани от различни европейски агенции и институции чрез официална оценка на дъблинската система. Системата не води до резултати, няма резултати за никого, нито за търсещите убежище, нито за самите държави членки въздействието подрива функционирането на общата европейска система в областта на убежището и няма как да доведе до прилагането на правилата по дъблинската система след самоунищожението на системата в началото на 2015 година, Европейската комисия а, излезе с две предложения за справяне с кризата, които подкрепят Дъблин, но от друга страна са пряко свързани с реформирането. На първо място а, подхода с така наречените горещи точки подход, който се базира на конкретна политика, която е насочена към оказване на подкрепа на Италия и Гърция, които да се справят с тези 1 милион на бежанци от края на 2015 година. Тук фокусът е да наистина да се а, минимизира потока от бежанци, а не толкова да се окаже подкрепа на страните, които са на първа линия. Втората схема почива на правни актове на базата на решения на съвета от 2015 година, които целят наистина да помогнат на Италия и Гърция и също така да осигурят обежище за на 1500 търсещи обежище, но това са едва 10% от всички бежанци от края на 2015 година, което е нищожен брой това всичко почива на системата от фиксирани квоти, като системата има предвид БВП, броя на населението, а също така и усилията за осигуряване на убежище от самата държава членка, без никакъв принос по отношение на пред предпочитанията от страна на търсещите убежище и без да се правят допълнителни проверки за сигурност. Окончателният резултат от тези две нововведения наистина са много ограничени. И освен това, по отношение на член трети от Европейската конвенция за правата на човека виждаме нарушения, защото а, държавите членки и институциите не са ангажирани. Тоест само 12% от общия брой на тези премествания са приложени. И сега отново се връщам към ключовите аспекти в презентацията. Комисията отново предложи а, промяна в системата и така а, е, излезе с предложение Дъблин Плюс. Това предложение се състои от режима по Дъблин 3 и схемата за преместване. Тоест, сглобява се един, едно предложение на базата от елементите на двете предходни предложения. Това, което се предвижда е запазване и съблюдаване на принципите и правилата по Дъблин, така както са. Независимо колко а, субективни и противоречиви са те. Ако предложението се приеме така както е, ще имаме един режим Дъблин 3, който ще бъде подсилен и ще следва принципите по механизма от Дъблин, ще доведе до наистина субективно а, прилагане, а също така и а, един двойствен а, механизъм за солидарност. Въпросът е дали този коригиращ механизъм представлява стъпка към допълнително преместване. И мисля, че отговорът е, меко казано, смесен защото корективният механизъм е свързан с автоматична система, която може би е една положителна черта, но има няколко отрицателни аспекти, които трябва да бъдат посочени. На първо място не е ясно защо не се задейства, когато е достигнат капацитета на 100% което според нас наистина е много субективно достигането на този допълнителен капацитет от 50%. Това води до несправедливост при преразпределението на бежанци между държавите членки от самото начало. На второ място, помощта за държавите бенефициери няма да бъде достатъчно, защото обработването на информацията се осъществява на базата на данните преди приемането на този механизъм. И а, на, в допълнение към всичко това има и временно прекратяване на този механизъм. На трето място, въпреки че системата е автоматична, не е ясно какви инвестиции ще бъдат необходими от държавите членки, така че те да се възползват от системата, за да се провери техния капацитет и за да се наблюдава кога ще се изчерпа техния капацитет в реално време. Наистина е парадоксално, че ограничените ресурси, с които разполагат, вместо да се внедряват в разработването на собствената си система, ще се използват за това да се наблюдава защо системата не сработва. На четвърто място, информацията от страна на търсещите обежище няма да се използва за това на какви са техните предпочитания по отношение на дестинацията и на мястото, където искат да бъдат преместени. Това е една от негативните черти на настоящата система. И новата схема може би ще се окаже също така непродуктивна по отношение на навръщането и пренасочването на търсещите обежище. И на последно място, държавите членки, които искат да се отеглят от системата, като и тук цитирам Франческо Маяни, когато една държава членка не иска да участва, по този начин член 8 от договор за функционирането на Европейския съюз няма как да бъде приложена практика. Това не е единствения вариант и има два други варианта, които трябва да бъдат разгледани. На първо място система, която централно се управлява от Европейската комисия, която е разписана в настоящия член 23 от настоящия регламент по Дъблина 3 където се посочва разпределението на усилията. Това е една опция, но от друга страна има вероятност да постигне резултат, защото се отчитат информацията както от търсещите обежище, така и от държавите членки. И мисля, че това обаче ще доведе до неприложимост от политическа гледна точка. Вторият вариант е свързан с фиксирани квоти, нещо, което вече е предложено. Това ще ще премахне някои от дефицитите на някои от другите предложения като например се вземе предвид ангажираността и участието на търсещите убежище, а също така ще бъдат отчетени и предпочитанията на държавите членки, сходни на инструментите, които се използват от страна на Европейската служба за подкрепа в областта на обежищата. нещо, което ще чуем в следващия панел. Тук трябва да отчетем обаче елементите, които водят до този, тази мудност на настоящата европейската система във връзка с съществуващите схеми за преместване. Не знаем какво точно ще се случи след като се изчерпат предпочитаните варианти. Какво ще се случи с фиксираните квоти? И има е един съществен недостатък на всички варианти и който не е изложен на так толкова открито. Всички тези варианти са реактивни. Те са на базата на реагиране на кризисни ситуации. Те не са проактивни, те не са насочени към изграждане на системи. Те по-скоро коригират съществуващ дисбаланс. И виждаме, че такъв е подхода на комисията, т.е. да се предложи система, която да коригира съществуващия дисбаланс това няма как да бъде приемливо от самото начало и трябва да се обмисли. Най-добрата альтернатива е по-скоро преразглеждане на системата Дъблин в сърцевината й и по този начин да се подсили солидарността и справедливостта да се разгледат основните принципи, които почиват на основните ценности в Европейския съюз. Да се избегне модела на принуда, нещо, което вече е предложено по поръчка на комисията Либе през 2014 и 2015 година е направена такава оценка. Освен това и общата европейска система за обежищата трябва да се разработи на базата на конвенцията от 1951 година. Система, която насърчава общо тълкуване на солидарността системата трябва да бъде хоризонтална, да почива на основните права, а също така трябва да отчита и една обща европейска система, която е насочена към сътрудничество в контекста на ценностите на Европейския съюз. В рамките на регламента Дъблин 3 трябва да има основна промяна. И с това приключвам трябва да се върнем към основните принципи. Трябва ни система, която да гарантира справедливост и солидарност. И трябва наистина да отчита съществуващите ангажименти, за да се постигне крайната цел на общоевропейската система в областта на убежищата, както е посочено в член 78 от договора за функциониране на Европейския съюз. А именно, че Съюзът следва да разработи обща съдебната система съгласно Женевската конвенция и други съответни органи, така че да се постигне една система, която да осигурява международна закрила. Тук за допълнителна информация съм посочила няколко от основните документи. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателката. Сега всички, които искат да се изкажат, имат думата. На първо място ще дам думата на, секрет... на докладчиците в Сянка Роберта Мацо от НП. Заповядайте. Барбара, thank you all for your detailed presentations and for giving... Благодаря, Барбара. Благодаря за подробните презентации. Мисля, че основният предизвикателство е, че трябва да окажем пред гражданите, че в Брюксел разбираме, че държавите на предната линия не бива да бъдат изложени на непропорционален натиск. Това е всъщност целта на упражнението. Тя е солидарност и солидарността трябва да бъде елемент във всички промени на системата – от това, което казахте, разбрах, че трябва да се отнасяме реалистично и да се подготви система, която може да се прилага от всички държави и членки. Една опция е да се работи с централна система, но идеята на комисията е добра стъпка в правилната посока. Да се потърси устойчиво решение на проблемите по външните граници и това ще получи подкрепата на моята политическа група. Надявам се, че в преговорите ще продължим нашата работа, за да подобрим текста. Искам да повторя, че според нас идеята на комисията държавите членки да си плащат, <clears throat> ако искат да излязат от идеята, от механизма, показва колко далеч държавите членки са от споразумение. Искам да разбера какво биха казали членовете на панела дали е възможно чрез плащане да се освободят от такива задължения. Още един коментар. Какво трябва да се направи, за да се осигури достатъчно контрол, което означава да, да останат лицата в държавата, която е определена за отговорна. Мисля, че тук трябва да приложим, ако е необходимо, и санкции Доколко това е проблем и какво може да се направи по него, мисля, че можем да съгласим, че като цяло Дъблин е изключително важен, но същевременно той създава непропорционална отговорност на държавите членки. Някои от тях се чувстват изоставени и от тук тръгва големия дебат за миграцията и знаем как екстремистите се опитват да яхнат тази тема и да се възползват за, за своите цели. Очаквам такава дискусия. Благодаря. Благодаря, Роберта. От социалистите Елена Шлайн. Благодаря. Много чудесен повод да обсъдим предложенията за реформа и съответните альтернативи. Благодаря че беше казано съвсем ясно, че цялата идея за преразпределение се базира на изцяло абстрактни понятия и не взема предвид системата за прием в държавите членки, включително там, където натискът е най-голям. Това показва, че приложението не може да се започне още утре. В парламента няколко пъти настояваме <clears throat> за система, която е изцяло солидарна, автоматична и задължителна. Предложението на комисията всъщност е нещо като лотария. Става дума за един строг алгоритъм, който не знае как ще бъде приложен на практика. И на, накрая се приема иска молбата и след това се прилагат съответните критерии и се очаква разпределение сред останалите държави членки без възможности за предпочитание на кандидата или пък от държавите членки. Не виждам защо да не запишем и държава членка, която е готова да направи повече от това, което се иска от нея. Това всъщност ще помогне за избягване на вторичното движение. И така, ще успеем да постигнем по-добра интеграция в дългосрочен план в обществата, които приемат тези кандидати. Така че няма причина да изключим предпочитанията в този механизъм. И още нещо, което искам, за което искам да попитам и което според мен е проблем – системата за безопасна трета държава. Ако погледнем цялостно на реформата и процеса на реформа, съответните дялове, добре е на всички да подходим по този начин, така ще установим, че на практика проверките за, за достъпност и за сигурност остават а, а, отговорност на първата държава на, на вход. Освен това, има асистентно използване на понятието за обявяване на недопустими на моби, идващи от а, някои трети държави. И след това на комисията, когато говори за а, споразумение за презаселване ги натиска да се считат за безопасни държави, което означава екстернализиране на външните граници. Така че въпросът ми е каква е альтернативата на тази тенденция. Проверките за недопустимост. Чуваме, че едно от предложенията е да се помислят първо за критериите за събиране на семейството. Да, проверка за сигурност е необходима, но не виждам при допустимостта, защо първата държава на пристигане трябва да носи цялото бреме. Така, изкривяваме цялата процедура за убежище. Знаем, че в тези държави не е възможно да се дадат минимални условия за прием. Така че въпросът ми е каква е альтернативата за проверката за недопустимост и как може да проработи един механизъм за разпределяне на отговорността. Как може да се приложи такъв механизъм? Благодаря. Благодаря за изказването. Даниел Далтон от Екаре. След това Сесилия Микстрон от другите Всъщност аз съм докладчик под този регламент и накрая ще направя резюме. Но тъй като присъства и госпожа Калкам от комисията Майот, искам да задам един конкретен въпрос. Нещо, по който говорихте. Въпроса за непридружените малолетни лица в Дъбин 3. Но успяхме да намерим политическо решение – края на преговорите се стигна до на улица и затова беше решено да се направи нещо необичайно. Очаквахме висящо дело в съда. Излязохме с обща декларация, в която казахме, че след като излезе решението на съда, ще възприемем това решение за непридружението на малолетни лица. За нас това беше ключов въпрос. След това се появи а, позицията на генералният адвокат и решение на съда през 2014 година. И след това се появи предложението на комисията. В новото предложение на комисията, не знаят дали е Дъблин 4 или Братислава В това предложение няма нищо за непритружените малолетни лица, което да отговаря на решението на съда. Та, за това ви питам. Съгласен съм с въпросите на колегите до тук и накрая ще направя резюме по нашата дискусия. Искам да чуя вашето мнение за непритружените лица. Благодаря, Сесилия. Екаре, господин Рао. Благодаря а, за а, представянето. Имам два въпроса. Признатата необходимост да се предотврати вторичното движение. Няма ли да е добра идея ясно да се каже и дори ако искате да се задължат държавите членки автоматично да отхвърлят кандидатури от лица, които явно идват от друга държава членка на вътрешните граници. И в момента не е съвсем ясно коя държава членка е отговорна за обработката на молбата ако мигрантът не се е регистрирал в първата държава, където е пристигнал, имаше 10 000 хора, които влязоха в Европа през Италия и Гърция, минаха през много държави членки и стигнаха до Швейцария и Финландия. Ясно е, че начинът за убежище не визира такава ситуация. Ако едно лице се премества от Финландия в, Швейцар... в Швеция, е имал възможност да кандидатства на другото място, ако държавата членка не е безопасна, тя не би трябвало да бъде и държава членка. За системата за разпределение и релокация, какъв е смисълът от нея, ако, държави, ако кандидатите на факт на практика избират държавата, в която искат да отидат. Един въпрос към господин Маяни и към господин Морин. Вие казахте, че предпочитанията на, на търсещият убежище трябва да бъдат взети предвид. Казахте също времено, че това не е свободен избор. Каква е разликата тогава между двете неща? Ако питате мигрантите за предпочитата, те всички искат да отидат в едни и същи държави женки. там където в момента се озовават повечето от тях. Благодаря. Зелените. Жан Лампер. Благодаря. Моят въпрос е насочен към процедурата за допустимост. Може би вторичното движение може би се по-добре включва в следващия панел. От гледна точка на допустимостта, дали ли смятате, че това е част от процедурата за убежище? И ако така, кога в кой момент е, смятате, че започва процеса на определяне на статута за обежище? Ако се прави първоначално определение за допустимост, е, всъщност вие насочвате кандидатите в определена насока. Дори когато пристигнат на брега на морето и ги питате в коя държава искат да отидат. Добре, може би Върховният комисарят да каже от кой момент започва процедурата за определяне на статута на търсещи убежище. Благодаря. Лауда Ферара. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които представиха темите в първия панел. Съгласен съм с казаното от колегите до тук. Всъщност, системата за отговорност стана ясно, че е един провал. Всъщност това е отражение на отчаяния опити да се направи нещо в Европейския съюз. Да, ние знаем как би трябвало да бъдат нещата, но за сега не можем да стигнем до това състояние. прагматично и в по-широк план се опитваме да наложим солидарност. Обсъждаме преработен вариант на Дъблинския регламент. И там откриваме неща, на които на, на, са точно обратното на това, което искаме да видим в такъв проекто акт. Всъщност прави се опит за корекция на неблагоприятните резултати от е, Дъблин 3. времено има член 80 от договора, който посочва солидарност и отговорност на държавите членки. Това би трябвало да бъде основното правило. Всъщност в момента се предлага един автоматичен механизъм, който на практика е подходящ за извънредни ситуации основното правило трябва да бъде, че първата държава на вход, на влизане, трябва да поема повече от отговорността. И виждаме, че изключението се превръща в правило. И от тук идва дисбаланса. Този дисбаланс се превръща в установената норма, а солидарността е изключение и от правна гледна точка Всъщност това е нарушение на ценностите и принципите в договора. В член 80 на договора може би е добре да преразгледаме съотношението правило-изключение и да го съобразим с записаното в основните договори. Всъщност говорим за отговорност на държавите членки, които трябва да спазват съответни правила и норми и да изпълняват своите задължения като държави членки. Така че държавите, които изпълняват своите задължения, не бива по тази причина да бъдат, бъдат санкционирани. И накрая за санкциите казахте, че те не работят и да не разобеждават кандидатите. Може би е добре да приложим нещо, което действа добре при децата. Може би е добре да поведем и система на възнаграждение. Не държавите, които на, на, приемат повече беженци, да, да възнаграждаваме онези държави, които спазват нормите и договорите. Благодаря. От е, гледна точка на левите, госпожа Пенали. Благодаря, госпожо председател. Внимателно слушах е, представенето и изказването и съм е, доста развълнувана. То, което се питам, като цяло е живеем ли в паралелни светове. Единият свят е реалният свят, там където се реализират нещата, а другият свят е нашият свят. Светът на демокрацията, където много се говори за демократичния ред. И в тази връзка искам да питам следното. Как можем да постигнем това, тези анализи, онова, което а, ни изложихте, а, как а, решенията на съда могат да се съвместят а, с а, концепцията за а, безопасните държави, концепция, която от политическа гледна точка ще бъде прилагана на практика и са подкрепени от мнозинство в съвета и в Европейската комисия. Как можем да постигнем споразумение с държави, които очевидно не са безопасни трети страни? Беше спомената Турция, но има подобни споразумения и с Судан, Еритрея, Афганистан и прочие с други държави от хартумския процес. Тези държави участват в процеса на отблъскване на бежанците и тази тенденция ще се засилва, особено ако държавите от Европейския съюз на първа линия бъдат изоставени без подкрепа. В Италия наскоро бяха върнати търсещи обежище обратно в Судан Какъв натиск може да се упражни? Как можем да си сътрудничим, за да постигнем повече справедливост? Ще дам два примера, които да унагледят това, което имам предвид. Логиката на безопасните трети държави засилва принудителните мерки, особено в преработената версия на Дъблинския резимент както госпожа Лакс. Има ускорени процедури за разглеждане на молбите за обежище и за допустимост. Много бързо може да бъде нарушено правото на всеки търсещ обежище да бъде разгледан индивидуално неговият случай. Как можем да се съобразим с двете условия? Събирането на семейства е втората ми точка и особено непридружените непълнолетни деца. Тук комисията също прави добри предложения от една страна, от друга страна обаче реалността е, че събирането на семействата не работи дори в рамките на Европейския съюз. същото въжи и за непридружаваните непълнолетни. Половината от малолетните в беженския лагер в Кале по силата на събирането на семействата би трябвало да а, могат да пътуват и да отидат в Обединеното кралство. 500 такива случаи има, доколкото аз знам. Към презентацията на Марино Лакс, вие казахте, че а, ние реагираме на кризата, не сме проактивни а, понякога имам чувството, че дори и не реагираме а, и оставяме нещата на техния произвол. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на членовете Томас Техаски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички паналисти за прекрасните представания бяха малко по-теоретични за вкуса ми, но се радвам на възможността да дискутираме. Имам един по-скоро психологически насочен въпрос. От моя гледна точка е интересно как да бъдат мотивирани държавите членки да регистрират пристигащите мигранти. В Австрия, в Унгария, в Словения, Харватия срещнах много а, бежанци, които не са регистрирани. Вторият ми въпрос. Имате ли рецепта как да мотивирате самите хора да не се стремят а, или да напуснат а, богата държава като а, Германия и да се преместят а, в Чехия, Польша, Румъния. Независимо от всички механизми за преместване, а, хората не са животни. Те трябва да бъдат мотивирани да отидат в а, някоя държава. А, в а, Польша и в Чехия а, Имам опит с преместени лица, които сега в момента се намират в Германия, Швеция или в някоя друга държава. И на трето място, смятате ли, че репресията, потискането е, трябва да бъде част от механизма за преместване на новия дъблински регламент? Говорихме за санкции, говорихме как ще наказваме хората и няма да ги мотивираме? Смятате ли това за правилно? Благодаря, Томас. Госпожа Винберг има думата. Благодаря, госпожо председател. Реформа на дъблинските регламенти. Това е толкова сложно, сложна материя, че самите ние не можем да си представим как това ще работи. 64% от лицата, пристигащи в Европейския съюз, се твърди, че са економически мигранти. И това представлява истински проблем. Говорим за солидарност, правовост, солидарност с държавите на първа линия. От друга страна се говори за принудителни мерки. Не разбирам това. Говори се за възможността за солидарна вноска от 250 хиляди. Как виждате това да бъде договорено? Ако вземем предвид като вземем предвид един младеж, например, Какво би се случило с него? Има ли някакъв механизъм, който да предвижда отношението към младите хора? Говорихте за 160 хиляди пристигащи в Европейския съюз. Аз имам чувството, че те са над 1 милион. Трябва ли държавите членки сами да предприемат преразпределяне? А, и какво ще стане с а, а, останалата част от беженците? А, на Турция са платени а, 3 милиарда до сега за мерки свързани с беженците. А, госпожа Викстън каза, че няма политическо решение. А, аз бих казала, че а, една конвенция, едно а, Едно споразумение означава път за решаване на проблем. В Швеция, например, има 65 000 беженци. Те представляват разноски за държавата, която ги приема. Как е да се справим с това? Благодаря. Госпожа Гомес има думата сега. върховният комисар, бившият върховен комисар на ООН, който ще бъде генерален секретар на ООН, знае, има опит с решаването на хуманитарни кризи. Европейският съюз няма такъв опит. Много съм благодарна на панелистът който така добре изложи обстоятелствата. И искам да апелирам към Европейската комисия да прекрати лицемерието и цинизма в подхода си. А, госпожа Спинела каза, че а, дори не можем да отговорим на кризата. Госпожа Меркел посети Етиопия, държава, от която идва голям брой беженци заради потисничеството. И а, се надявам, а, след като направи изявление, че може да приеме а, беженци, а, все пак от това ще произлезе нещо положително. А, а, тя ще се срещне с а, представители на правителството, дано да постигне някакви, някакви договори. А, във всеки случай не бива а, да се стига до а, случай, в който а, Етиопия, държави като е, Етиопия ще използват беженците като средство за а, а, да получат повече средства от Европейския съюз, за да ги задържат в държавата си. Отвратена съм от а, начина по който се организираше преместването на беженци от Гърция в Португалия. а, тези хора се намираха в а, ситуация като от роман на, на Кавка. А, те трябва да се регистрират а, предварително, а, без да имат а, редовна регистрация. Сигурно ще, ги поиск... ще поискаме от тях да се регистрират а, и още веднъж. А, тази група хора са минали през толкова много незгоди, сред тях има жени и малки лица. А, а ние твърдим, че те не могат да избират държавата, в която ще отидат. А, последното решение е, че те искат, те могат да отидат в Португалия, но те предпочитат да отидат в Германия, и решения се вземат под всякакъв претекст, който е абсурден. Има всякакви усилия за а, вземане на някакво решение в Гърция или в а, Португалия. А, има ли а, начин да бъдем солидарни в Европа, без да даваме пари на трафикантите? А, и как, как, какво ще препоръчате като система, която работи в други държави, за да сложим край на търговия, която самите ние подхранваме с пари? Благодаря и накрая Моника Холмайер на думата. Знам, че а, тук всички а, сме конфронтирани с а, катастрофални а, условия на живот, а, а, инквизиция на хора а, в държави недалеч от Европейския съюз а, и разбира се, всички ние сме изключително загрижени. Знам, че предизвиква насмешка опитът на европейските държави да се справят в, с ситуацията и сме обвинявани в некомпетентност. Знам, че за нас понякога е по-лесно да говорим, а, отколкото на тези, които в реални условия се справят. Много държави членки полагат всякакви усилия да се справят, но не винаги успяват. И за това имам към вас следния въпрос. Очевидно е много трудно да се прилага преместването, защото самият механизъм продължава много месеци държави членки, които предлагат а, места, трябва смеси да чакат а, от ООН информация. А, ООН не участва на еднаква нога в а, процеса на разпределяне, защото има собствени приоритети. А, защо толкова рестриктивно се подхожда? А, за мен това пречи някои държави и членки са отворени към приемането на беженци или на мигранти. Някои държави членки пък трудно могат да бъдат спечелени за каузата да приемат беженци. Има държави, които имат опасения. Изобщо не коментирам дали са основателни или не. Но в тези държави политическата десница печели много от популистични изказвания, Принципно искаме да създадем климат на приемане на беженците и на добро отношение към тях. Не виждам как ще го постигнем. Освен това, с оглед на цифрата беженци, която пристига при нас, смятам, че не е реалистично да се преместят 70 000 бежанци. Имаме нужда и от мерки, които стигат по-далеч. И тук държавите трябва да действат по-единно, когато говорим за хуманитарна помощ, която да се предостави бързо, своевременно когато а, се вижда, че хора са готови да поемат пътя, трябва да се приложат и превентивни мерки, да са въздържащи мерки. А, искам да попитам как виждате сътрудничеството а, в а, случаи когато има военна намеса, а след това няма никакви последващи мерки в посока обучение за полицаи, за военни и когато населението е беззащитно изложено на произвол в една държава, е много ясно, че те ще се опитат да се спасят. Така че е изключително важно постигането на една базисна сигурност в държави засегнати. И смятам, че трябва с мерки за обучение на, на полиция и армия да бъде постигната тази основна сигурност в държави, от които идват беженци. Благодаря на Моника. Искам да дам думата на нашите панелисти, за да отговорят на въпросите към тях. Всеки от вас ще разполага за 3-4 минути. Първо давам думата на господин Майами и след това госпожи, госпожа Калкан и другите две панелистки. Зададохте много въпроси. Ще трябва да подбера от тях и да се опитам да опитам да отговоря на възможно най-много теми, които зададохте. Аз не съм специалист по сигурността и по обучението на полицаи, няма да отговарям на този въпрос, но ще се опитам да отговоря на някои основни настроения в вашите въпроси споменахте реалност или догма и попитахте към какво се стремим. Мисля, че а, ключов момент в реформата на Дъблинския регламент е да а, подходим към реалността и да отчетем как хората работят на базисно ниво. Попитахте, например, как мотивирате службите да регистрират хора отговорът ми е да не обвързвате това с отговорност. Защото ако няма ефективен контрол на външните граници, ако вие твърдите, че ако някой премине външна граница, трябва да бъде регистриран и това автоматично поставя отговорност в тази държава, това няма да е мотивиращо. Новото предложение казва следното. А, ако е приложим принципът на сигурна трета държава, той трябва да бъде приложен. А, това е най-сигурният начин той да не се прилага. А, и а, ако има такава опция, тук смятам, че на темата Дъблин и липсва този прагматичен аспект от години. Ще си позволя да започна нещо, което каза а, госпожа Мацола. Демонстрацията на солидарност е много важно а, и че според Дъблинския регламент отговорността а, е, пада непропорционално върху някои държави. А, ще ми позволите е, да не се съглася, е, моето уважение. Основното е да има такава система, която бързо и ефтино да настанява и да започва процедура по обежище. Сегашната система причинява много незгоди на а, кандидатите и ги мотивира да търсят друга държава, в която това няма да бъде точно така. В момента дъблинската система не прехвърля отговорност от една държава на друга и Въпросът е как ще постигнем ефективна система? Вие споменахте а, връзката между свободният избор преференциите на беженците а, и а, липсата на свободен а, избор. А, всъщност те могат да бъдат обвързани много успешно дори и да няма изцяло свободен избор, могат да бъдат отчетени и семейните връзки, например. А, и може да се разгледат държави, които няма миграционен натиск а, и които също биха били опция. В този смисъл вие давате на търсещите обежище някакъв вид а, избор. А, повечето от тях а, преминават в нелегалност, защото смятат, че нямат абсолютно никакъв избор. по отношение на сигурността трябва държавите да са мотивирани да регистрират бежанци. В момента, в който ги държите отговорни, вие губите тази мотивация. Дали имаме нужда от постоянна солидарност? Разбира се. Трябва отговорността да се разпределя, но това не означава, че трябва да бъдат разпределени и бежанците. Не можем да си споделяме е, лицата, хората. Защото ако го направим в голям брой, те просто няма да останат там, където ги изпратим. Аз мисля, че трябва да централизираме и да започнем от фондовете. Ако сложим парите на едно място, те няма да избягат. Може би трябва да започнем от този, от, от тази малко пренебрегна, пренебрегвана възможност за солидарност и да централизираме разходите. Трябва да имаме бързи процедури, те могат да предизвикат а, дисбаланс и може би парите могат да помогнат по-лесно, отколкото да убедим хора да останат на места, които не са подозирали, че съществуват. Благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях. Ако не съм отговорила на всички, питайте ме пак. Госпожа Викстрем. Да, действително ние работим върху разпоредбите относно малолетни по член 10, параграф 5. Вие споменахте, че нищо не се е променило и това е разочароващо. Смятаме да се обърнем отново към съда, защото говорим за деца и трябва Европейският съюз да изпълни онова, което е поел като ангажимент. Това се спомена и в решението МА срещу Обединеното кралство. Както в предложението се казва, трябва да се отчете на първо място висшият интерес на детето. Надявам се парламентът да продължи да смята този въпрос за важен и заедно с вас да пледираме за гаранциите, които трябва да бъдат предоставени. по отношение на а, трансферът а, е, и решенията от 2011-2014 година, а, държави членки могат да решат а, да оставят а, определени лица в а, държавата. А, но държавите не могат да решат а, колко а, търсещи обежище да приемат. Това не е в техните правомощия. По отношение на програмите за преместване. Има държави, които имат такива програми, които приемат по 200-300 хиляди иммигранти годишно. Можем да се получим от тези програми и да се опитаме да ги приложим на европейско ниво. когато определен брой хора се преместят в една държава, те формират една общност, която може да бъде притегателна сила за още повече техни сънародници. по отношение на споразумението между Европейския съюз и Турция, се казва, че тъй като Турция е сигурна трета държава, всички, които минават оттам, на практика нямат право на убежище в Европейския съюз. Ще спра до тук. Благодаря ви много. Благодаря, госпожа Маганис. Благодаря. Благодаря на всички членове на комисията за въпросите и коментарите. Ще се спра на три основни точки. Много от вас попитаха каква е альтернативата към допустимостта. Ще говоря за малолетните непредложени и за различните модели. Когато говорим за допустимост, не бива да а, изпускаме от очи целта на Дъблинския регламент. А, той е да се предоставят, а, предостави достъп до закрила на търсещите обежище. Ние а, искаме да има обща система за регистриране. А, в момента има различни системи, бази данни, които нямат връзка помежду си. А, всички търсещи обежище трябва да бъдат регистрирани в единна база данни. Това въжи особено за децата и е положително за сигурността на гражданите. Говорихте за мотивите за регистриране. Смятам, че е важно държавите членки да не остават с впечатлението, че трябва от в момента на регистрация те да са отговорни за търсещо обежище по-скоро ако има прекалено много търсещи убежище, една държава членка трябва да е сигурна, че ще получи помощ. Трябва да се опитаме и да ограничим неефективните премествания. През 2016 година имаше такива трансфери сирийци бяха преместени от Швеция в Германия. Всички те имаха много добри изгледи да получат обежище. Аз смятам, че е по-важно да се провери кои търсещи обежище имат шанс да получат този статут и кои не и да предвидим бърза процедура за онези, които е по-слабо вероятно да получат обежище. И по този начин да ограничим неефективните трансфери. Освен това, трябва принципа за събиране на семействата да работи на практика когато има желание хората да пътуват и да стигнат до някоя държава, трябва да отчетем това обстоятелство. Трябва възможността семейството да бъдат събрани да бъде дадена много бързо. По отношение на стартирането на процедурата, според мен трябва да започне бързо след регистрацията трябва да се провери бързо дали има семейни връзки, дали има някъде семейство, членове на семейството. Как могат да бъдат мотивирани самите търсещи убежище да се регистрират? Трябва да се отчетат техните мотиви, да, да получите възможност да се присъединят към семейството си и трябва да се даде а, право 20% от сумите отпускани на държави членки за беженците да бъдат а, похарчени за интеграция. А, трябва също така да се отчитат на първо място интересите на детето, с а, различни видове подкрепа за а, образование, за събиране на семейства. И на 19 септември беше подписана една декларация в Нью Йорк. Предвижда се а, рамка а, за събиране на семейства. А, и а, смятаме да работим върху тази система, а, за да стане тя една система за а, даване на истинска альтернатива. Госпожа Морено, благодаря ви. Ще подбера няколко въпроса. Като юрист и като представител на академичните среди, няма как да кажа, че това са само въжделения. Напротив, имаме правни актове черно на бяло и там имаме не факултативни, а задължителни разпоредби и е много ясно какво предлага комисията. Но тук това, което виждаме е, че това е една псевдо коригираща система. Тоест, това, което се предлага, не е достатъчно, за да спазим основните задължения, които бяха въведени от Лисабонския договор, но никога не са прилагани на практика. Солидарността трябва да бъде една неразривна част от системата за обежищата, а системата в своя дизайн трябва наистина да предлага възможност да се коригира съществуващата система на солидарност солидарност, която обвързва държавите членки в договор. Договор, който е една рамка с задължения, които трябва да се изпълняват. Защо трябва да се отчитат интересите на търсещите убежище и защо това не е равностойно на един избор за, една система за свободен избор? От една страна това е един доста резултатен подход, защото по този начин наистина ще се избегнат вторичните движения, ще се избегне връщането и наистина смятам, че ще сработи по-добре. На второ място ще подсили интеграцията. Така че от практическа гледна точка това е един продуктивен ресурс, един значителен начин за прилагане на Европейската система за убежищата трябва да отбележим, че някои интереси на търсещите убежище, които се припокриват с основните права на човека. Например, събирането на семейства, защитаване на правата на малолетните и непълнолетните. Това не са просто едни а, хрумвания, желания, капризи на търсещите убежище. Напротив, това са задължения на държавите членки, които трябва да спазват общностното законодателство в областта на правата на човека. Така че това не е просто избор. Напротив, лицата, които търсят убежище, имат и права. На следващо място какви са факторите, които съществуват в държавите членки, мисля, че тук има няколко опции. На първо място е, членове 4, 18 и 19 ще бъдат нарушени за принципа на невръщане и за търсенето на убежище. Нарушава се и член 4 от протокол 4 е, от е, Конвенцията на ООН по две дела срещу Италия. Освен това ще се наруши и презумпцията за безопасност по решение на съда от Люксембург. Това ще нареши и буквата на член 3.2 от Дъблин 3 в настоящия вид на тази разпоредба. Какво може да се направи така, че държавите членки наистина да съблюдават тези правила? вместо да се използва една система, която нарушава правилата и тези, които правят нарушения, получават някаква форма на възнаграждение. Системата с наказание може би няма да е най-лошия вариант, но в крайна сметка има и много други механизми, които могат да се разглеждат. Ако комисията изпълнява основната си роля на пазител на договорите, много може да се постигне, ако съветът приложи член 7, като например ситуацията в Австрия. Европейския парламент може да се обърне към Европейския омбудсман, така че да започне едно проучване какво може да се направи по отношение на държавите, които не съблюдават правилата. И накрая трябва да мобилизираме една об едно общо действие между държавите членки. И това е предвидено в договорите. От политическа гледна точка това няма да бъде нещо, което ще се подкрепи. Но има още два елемента, които са свързани. Как да прекратим този бизнес на трафикантите, трябва да затворим пазара. Тунелите, каналите, които се използват от страна на каналджиите, издаването на визи, частното спонсорство от страна на неправителствени организации, прекратяване на механизмите за издаване на визи за граждани на трети страни, където няма представителства на е, Европейския съюз това наистина ще избегне използването на сили за сигурност по отношение на потоците от бежанци. Има един прецедент, който посочва, че а, няма такъв ефективен механизъм. А, в рамките на ООН има такъв механизъм но най-правилният подход е да се отворят легални канали, така че наистина да избегнем подобни ситуации на нарушение. Председателката, благодаря на всички панелисти, благодаря ви за интересните изказвания. Сега ще трябва да сменим състава в панела и ми се иска да поканя Еруан Янс, Олга Сибер, Симона Спинели и Синтия Петралито за втората сесия Ефективност на преместването и избягване на вторичните движения. Благодаря. Okay. Again. И така, отново бих искала тук на подиума да поканя Ероян Янс, Олга Зиберт, Симон, Симона Спинели и Синтия Петралито. Здравейте, заповядайте! И така пристъпваме към втория панел. Бих искала да приветствам с добре дошли нашите гости. Първите ни гости във втория панел са Ерун Янс. Дали правилно произнасям името ви? който е служител в ЕАЗО и Олга Зиберт, служител по застъпничество в Езуитската служба за бежанците в Европа и двамата ще ни представят позицията си по въпроса дали предпочитанията на търсещите убежище и на държавите членки са положителен стимул за интеграция или трябва да се разглеждат като препятствие. И двамата имат по 10 минути за изказвания. Заповядайте. Първо ще чуем господин Янс. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Аз ще разгледам темата за предпочитанията от гледна точка на схемата за преместване нещо, което се предлага от ЕАЗО в подкрепа на Италия и Гърция през последната година. Връзката между предпочитанията, солидарността и схемата за преместване всъщност показва, че схемата за преместване е схема на солидарност. И в рамките на тази схема има възможност за напасване, напасване на базата на предпочитания. Предпочитания от страна на държавите членки и на търсещите убежище. Ще разгледам рамката на това как предпочитанията Пасват и отговарят на необходимостта за преместване, без обаче да попадаме в капана на подбор. И също така ще ви дам няколко интересни факти за самата схема за преместване, нещо, което вече чухме и в предишната сесия. Основната рамка, която се следва от страна на държавите, е почива на решението на съвета от 2015 година 6005 и от 2016 година. Там има едно съображение от преамбюла 34 и 28. Позовавам се на тези точки, защото те са пряко свързани с правната рамка, с която работим. Наистина е важно, че там е посочена ясната цел, а именно интеграцията. Наистина осъществяването на връзката трябва да улесни интеграцията и вторичната цел е да се предотвратят вторичните придвижвания, което е много важно и трябва да се има предвид. Съображението от преамбюла ни дава и няколко примера за това какви са характеристиките, които трябва да се отчетат, когато се взима решение коя държава членка трябва да получи и да разгледа молбата за преместване. Кой взима решението? Това са държавите членки на първа линия, в този случай Италия и Гърция. Те трябва да вземат предвид тези характеристики и едва тогава в вторичен план държавите членки на преместване могат да изразят своите предпочитания. Това е посочено на втория слайд във връзка с предпочитанията, които се посочват от съответната държава членка. Какви характеристики се споменават? Нека се върнем на първия слайд. Както всички знаете, езици, семейни връзки, семейни връзки, които излизат отвън тези, които са в основните, сред основните членове на семейството, за да се осъществи наистина събиране на семейството в по-широк мащаб, а също така се отчитат и културните връзки, което се свежда до по-рано пребиваване в друга държава членка или чрез работното място, което е вземало лицето в страната по происход. Как точно схемата за преместване се отдалечава или отстъпва от опасност за това а, членовете, които кандидатстват за преместване подхождат а, с а, определено желание а, и селективно, а, трябва да се отчете каква е целта, защо се стига до това предпочитание. В крайна сметка не зависи само от държавата членка, а трябва да има ясна цел за улесняване на интеграцията. Това може много да помогне, за да се филтрират евентуални предпочитания, които не отговарят на е, решенията на съвета. На второ място, групата лица, която трябва да се премести е определена определена е на базата на а, принципите за признаване. Тоест това вече се знае, селекцията е направена. И именно в тази група се разглежда възможността за оптимално преместване в държавата за преместване. Тоест ситуацията е много по-различна, отколкото схемата за презаселване, защото там неопределен брой възможни кандидати за обежище могат да бъдат презаселени и това означава сериозен риск за държавите членки, които да подбират, да селектират а, подаващите молба за убежище, ако това е в техен интерес или пък в интерес на интеграцията в а, страната по происход. На трето място, в рамките на схемата за преместване няма възможност за негативни предпочитания. Тоест, Моделът е следния. Когато една група хора иска да бъде преместена там има характеристики, които улесняват интеграцията в съответната страна, то тогава може да има съвпадение, да има припокриване. Ако няма такова, то тогава други лица ще бъдат преместени. В този случай не може да се каже, не искам този тип кандидати да бъдат преместени тук. Понякога държави членки казват искаме само семейства. Имплицитно това е а, предпочитание с отрицателен нюанс. Или пък имат предпочитание за млади или пък само за мъже това не е опция, защото не отговаря на общата рамка за солидарност, която е в основата на механизма за преместване. Няма как Италия и Гърция да излязат с отрицателно предпочитание и то да бъде зачетено, за да се изпълни целта. И на Края за по-голяма изчерпателност, трябва да спомена принципа за борба с дискриминацията. Този принцип се свежда до факта, че принципи на базата на националност, етнос или религиозна принадлежност трябва да се избягват сред предпочитанията до момента от страна на държавите членки смятаме, че професията е една от най-обнадеждаващите характеристики не само защото това е, са предпочитания за високо квалифицирани лица, но и когато става въпрос за някой конкретен сектор, в който на пазара на труда има недостъг от квалифицирана ръка, там смятаме, че има възможност да се намери съвпадение от страна на професионалисти. Например, ако в строителния сектор има недостиг напредък в съответната страна на пазара на труда може наистина да има предпочитания за архитекти, строители, а, но няма предпочитание за високо, високата им квалификация. Или пък ако има общо предпочитание към високо квалифицирани служители, това няма как да отговаря на целта за интеграция, в смисъл, че в настоящия контекст всяка държава членка се стреми към високо квалифицирани лица, защото те ще бъдат интегрирани по-лесно. Ето защо няма как Италия или Гърция да вземат подобно решение, коя държава ще бъде по-подходяща за тези лица. И накрая, по отношение на предпочитанията от страна на търсещите обежище, това не присъства в решенията на съвета. Въпреки това обаче въпросът е е поставен при регистриране в Гърция. Някои от тях искат да посочат предпочитанието си за страна. Тук не бих искал да правя някакви преценки, но ясно се вижда, че има предпочитание към едни и същи държави членки. Това, което обаче е по-тревожно за мен е, че когато се посочват тези предпочитания, не е ясно на какво основание те се посочват. Някои от а, кандидатите имат основателни причини, други а, казват, че някой ги е посъветвал, а трети казват, че просто не знаят защо са избрали тази страна. В този смисъл, как можем да подкрепим едно такова решение? Всичко зависи от регистрирането и критериите, които се използват. Много често критериите обаче се почиват на езика, семейни връзки, професията и така нататък. С това ще приключа изказването си. Благодаря за вниманието. Е, Благодаря, господин Янс. Благодаря за представянето. Всъщност вашите колеги закъсняха с почти един час. Искам да помоля <clears throat> участниците в следващия панел, господин Силвестри и Ботарели, да дойдат тук при нас на подиума. <clears throat> Може би ще има въпроси и отговори след това но това ще бъде към края на втората част. Добре, на гос... Добре дошла на госпожа Силвестри и госпожа Бутарери. Сега <clears throat> ще дам думата на госпожа Сиберт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да участвам в интересният дебат. Аз съм служител в а, службата за беженци. Представляваме мигрантите, наблюдаваме системата Дъблин от доста време. Провели сме собствено изследване и от гледна точка на подхода ни отдолу нагоре искаме да Искахме да проверим как системата се отразява върху кандидатите. Проектът беше реализиран през 2010 година, но има отношение към положението от днес. Сега ще ви дам накратко информация за резултатите от нашия проект. След това ще поговоря за системата за съвпадение и интеграцията. Основната тема е, че човешкото достоинство, приемането и условията за прием са пряко свързани. Ако лицата попаднат в държава, където от тяхното достоинство се зачита и са защитени, те биха предпочели да останат там. Условията в държавите членки са доста различни. Условията за прием определят мнението на кандидата за съответната държава. Те имат пряка връзка с достоинството. Другото, което установихме при изследването, че е много важно да има придружаване и да се грижим за а, устройването на тези хора. 70 и няколко проекта, процента от тези, които разпитахме, не са се укрили от държавните власти. Това зависи и от това какви са условията за прием в отделните държави. В някои случаи, ако има малтретиране, е съвсем ясно защо искат да отидат в друга държава членки. Това не се прави с цел да се подкопае системата или да се манипулира тази система. Предпочитанията и личният избор имат голямо значение. Това е първото ни заключение. Повечето от тях твърдят, че системата от Дъблин е много несправедлива, тъй като не им дава възможност да изразят своето желание или пък избор. А, силно развито е чувството за достоинство. Изборът тук а, е свързан с а, лично оценяване. Искат да бъдат някъде, където няма да бъдат защитени. Друго ми се, че е, системата в момента не защитава такова самочувствие сред е, кандидатите. Общо взето предпочитанията на търсещите убежище се отнасят е, да, към тях се отнася доста равнопоставено, но голяма тежест пада върху на държавите на предната линия. Тъй като работим да защитим кандидатите, се опитахме да потърсим прагматични решения Струва ми се, че държавите членки няма достатъчно стимули да приемат беженци и това е основен проблем в процедурата за убежище. Не само по тази процедура, а и по следващите стъпки, интеграция и приемането на тези хора. Държавите се опитват да регулират хаотичният приток на беженци чрез отделни промени в закона на парче, които не отговарят на реалностите на, на практика. Това беше казано и госпожа Спинери, че значи, трябва да има диалог между реалността и това, което се предлага в текста. Това, което се предлага е една защита, която е по-сложна и по скъпна скъпа и в крайна сметка голяма част от усилията в системата се разпиляват. И от тази гледна точка, от гледната точка на кандидатите за убежище, а и от гледна точка на държавите членки, помислихме за потенциални альтернативи. И за нас и за ЕАСО това беше системата с съвпадения. Всъщност тази система е альтернатива а, и всъщност връзваме предпочитанията на държавите членки с предпочитанията на кандидатите. Зачитаме това, което избират държавите членки и а, кандидатите за убежище. И в крайна сметка е много важно, че се защитават и човешкото достоинство. Нека да видим как би проработила тази система. Малко научна фантастика. Статута се определя от централизирана агенция. Да си представим, че такава агенция ще бъде създадена. Централизираната агенция трябва да предприеме всички процедури и всички гаранции, за да може системата за събиране на съвпаденията работи. След това вкарваме предпочитанията на държавите членки и на кандидатите. И това а, трябва да се направи а, в съответствие с конвенцията от Женева и най-малкото хартата за човешките права. Има държави членки, които могат да приемат по-малко, други държави могат да приемат повече кандидати. Тази квота всъщност трябва да бъде договорена между всички държави членки. Всъщност държавите трябва да посочат брой и вида кандидати. Това, не означава предварителна селекция и избор на еди какви са категории лица, семейства или професии. Също но има нужда от разпределение на всички бежанци, така че нито един от тях да не остане в фронтовите държави. Позитивният е, елемент в тази система е, че няма на парични трансфери, свобода на избора и по-добро управление на границите. В допълнение към това искам да посоча, че тази система създава доверие, нещо, което в момента липсва в системата от Дъблин. Няма доверие между държавите членки и между кандидатите и държавата членка. Това е много важно, ако искаме да има сътрудничество между държавите членки и между кандидатите и държавата, в която са попаднали. Тук има нужда от стимули. Системата за съвпадения а, при предпочитанията не дава възможност за селекция за държавите членки. Процедурата всъщност защитава както държавата членка, така и кандидата за убежище. Създават се стимули за държавите членки да подобрят условията за прием. Защото на последните години наблюдаваме много отрицателен процес дори Швеция, която приема по традиция много бежанци, се стигна до влушаване на условията за прием. Това не е хубаво и за Швеция, и за кандидатите. Една такава система подобрява възможностите за интеграция, защото на практика, ако едно лице не иска да отиде някъде и ако бъде изпратено на сила, няма начин на някой да бъде принуден да се интегрира. Трябва да има един възможно, възможност за да, кандидата за убежище да пред, представи своите предпочитания. Да, той ще каже няколко държави членки, които предпочита. Но след това ще има още 5 или 6 държави членки, ако дадем възможност да изкаже своето желание и след това ги изпратим в държава, която било на трето, четвърто, пето или шесто място, има опасност, няма опасност да смятат, че, че неговото достоинство не е защитено. Всъщност с госпожа Комбеш работим в Португалия това е един малък проект. Успяхме да преселим 28 души, 64 семейства и 141 деца. Това беше направено от платформата на доброволци в Португалия. Отидохме в Гърция като доброволци, за да помогнем в Гърция да се справят с тази задача на място. Така се създават надежди за бъдеще на тези хора. В смисъл, че могат да отидат в Португалия и да бъдат интегрирани там. Изборът, който ми се предостави, беше ограничен, но все пак беше а, някакъв избор. Предоставихме съответната информация както от Гърция и от ЕАСО. Без да ги информираме къде точно ще се в Португалия. Казахме Португалия без да посочим града или региона. Всъщност това се отрази положително върху интеграцията на тези хора. Много малък брой се укриха. Двама от тях се преместиха в друг град и не напуснаха Гърция. Всъщност тази система беше възможност чрез сътрудничество с националните власти и създаде повече доверие в кандидатите. Благодаря. Зная, че сте тук да отговорите на въпроси, ако има такива. Нека да чу, чуем следващата точка. Да. Проверката за сигурност. Говорихме по тази тема във връзка с ефективността на релокацията. Благодаря на Симона Спинели, на шеф на звеното за Дъблин и Синтия Петра Лито от Италия, които дойдоха в Брюксел специално за това представяне. Първо ще чуем за процедурата за релокации, след това ще чуем за снимането на пръстовите отпечатъци. Госпожа Спинели, имате думата. Благодаря. Аз отговарям за звеното, което работи по приложението на Дъблинския регламент. Нашата задача е да се занимаваме с ревокацията на кандидати от Италия. Госпожа Спинели даде ясна представа за беженците и това, което търсят и искат те. И всеки ден като държавни служители посещаваме техните лагери. Не разполагам с много време за изказване, за това в резюме е, ще разкажа на практика как действа тази процедура за преместване. Значи по този въпрос е, продължава да има дебат. Дали да, е, да се промени регламента или не. Но в първата сесия чухме няколко проучвания по този въпрос. за Италия. Нещо, което е много важно, е член 80 да се прилага от всички държави членки и да не въжи единствено за Италия. Защото Италия не е само гранична държава, но и държава на външната граница, морската граница на Европейския съюз. Освен всичко друго, имаме отговорност за спасяване и на човешки животи в открито море. Преместването, релокацията всъщност е първата стъпка към по-голяма солидарност между държавите и членки. Да, има някои проблеми с този процес, поради начина по който а, а, механизмът беше разписан в Европейския съвет. Да. След пристигането на брега, Да, на се проверяват откъде са пристигнали лицата. Това се прави в така наречените горещи точки и ако идват от държава, за която даваме обечище, те всъщност подлежат и на механизма за преместване. В тези горещи точки е, работим в екипи заедно с европейските агенции като ЕАСО и Фронтекст. Целта на всички е процедурата да бъде приложена ефективно. Много е важно първоначалната информация, която даваме на кандидата за убежище, да е, е коректна и верна. Защото за тях молбата е един е, закономерен, закономерен начин да се движат е, в Европа. След това се минава към проверка и включване в системата Евротак, което ни дава възможност да създадем рамка за движение на съответните лица. Проверяваме за семейни връзки, и някои други изисквания по Дъблин ския регламент. Възможно е да има на член на семейството, който е в друга държава членка. Е, възможно е да има и непълнолетни лица. В някои случаи самите кандидати са непълнолетни лица. Някъде 80% от лицата, за които говоря тук, са а, до 17 годишна възраст. Затова да се опитваме да въведем гаранции за възможно най-бърза процедура. Минава първият скрининг, след това а, се формализират а, мобите за убежище, във връзка с предпочитанията вземаме предвид а, и а, тези предпочитания а, в искането за обежище Има въпрос а, за а, предпочитанията на кандидата. Проверяваме също така специфичните умения, с които разполагат те. и придобити познания, умения, обучение, образование, образование в чужбина евентуално. Преглеждаме и проверяваме и семейните връзки, а пък при преместването и релокацията се опитваме да обединим и да обвържем цялата информация за евентуални семейни връзки. Така че ако някой подаде моба за убежище в Италия, може да бъде сигурен, че неговите семейни връзки ще бъдат отчетени коректно. Общо взето така започва системата за релокация, минава се към медицинско свидетелство където се <clears throat> преглежда общото им здравно състояние и след това се попълва на формуляра за релокация или преместване. Кандидатът декларира, че е информиран за системата и че желая да участва в тази програма. не могат да посочат една отделна държава членка, където искат да отидат, но могат, ако имат роднини в някоя държава членка, да посочат този факт. Или пък да кажат, че говорят френски, да речем, и биха предпочели да отидат в държава, където се говори съответния език, който владеят. След това идват проверките за сигурността. След това ще чуем колегата, който ще се спре на този въпрос малко по-подробно. И след това цялата тази система се изпраща на в другите държави членки и съгласно Дъблинската система се проверява и в другата държава членка. Много важен момент в целия този процес е проверката за сигурност, защото държавата, която ще приеме съответното лице, не може да може да го откаже единствено по причини за национална сигурност. Присъстват и експерти от ЕАЗО, които помагат в тази процедура и също така други специалисти, които участват в интервютата, които провеждаме с кандидатите. Това е на теория. На практика всъщност някои държави членки са изключили някои категории лица, някои искат само семейства, други искат хора без семейства, трети държави изразяват предпочитание за някои професии. В Италия има много голям приток на кандидати. Много голям брой от тях, 75% са еритрейци, защото в Еритрея образователната система е такава, че много рядко сред тях се намират хора с професионално образование. Може би това е една от причината за изключване на някои хора от там. И следващият важен момент са съображенията за сигурност. Те често се използват от държавите членки като извинение за това, че не приемат дадено лице. Този въпрос е, политически е, се обяснява доста лесно, но е, в някои случаи не знаем каква реалност стои зад решението. Сведенията се събират от агенциите за разузнаване. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на госпожа Петролито. Здравейте, казвам се Чинция Петралито. Работя в централният орган за публична сигурност във връзка с беженците. Ние се занимаваме с практическата страна на нещата и ежедневно решаваме проблеми. Чухме, че всички сме за преработката на Дъблинския регламент, за преразпределението, но мнението ви може да се промени, ако ежедневно се сблъсквате с реалността. Има нещо, което ми е, ме впечатли в момента. Колегата Бари каза, че има хора, които биват е, отвеждани с е, автобус, които са предвидени за преместване. Не знам дали имаше хора, които чакаха от по-дълго време от тези, които бяха натоварени в автобуса. Във всеки случай се стигна до конфликт, с който ние трябваше да се справим наблюдаваме, че мигрантите също се надяват да не останат завинаги в Италия. Там попадат първоначално всички мигранти. Но аз сега ще говоря от гледна точка на сигурността. Това е моята специалност. При влизането в държавата се попълва формуляр, мигрантите получават информация и попълват формуляр, проверява се дали той има лични документи и по каква причина се озовал в Италия. В основа на неговите изявления той бива регистриран Можем да проверим дали веднъж е влизал в Италия, дали има някакъв прецедент, дали има друго лице, с което е посочил същите лични данни, вземат му се пръстови отпечатъци, които влизат в системата Юродак по този начин могат да се сравнят пръстови отпечатъци от всички европейски държави и може да се провери дали кандидатът е влизал в друга държава членка и дали е регистриран там и дали Италия е първата държава, в която той влиза. След изясняването в тази база данни, личните данни влизат в национална база данни. Там се съхраняват личните данни на всички регистрирани а, кандидати. А, това се прави по правни съображения. А, след това се преглеждат а, две европейски бази данни и базата на Интерпол. А, Търсят се сведения за регистрираните в всички възможни бази данни. Така че от гледна точка на сигурността можем да кажем, че ако въпросното лице не е, не е имало предишни регистрации и не е регистрирано в други бази данни, то може да нали, това лице не представлява проблем за сигурността. Използваме бази данни от различни държави и се опитваме да ги обединим, за да получим достоверна картина. Както каза моята колежка, за да избегнем отказ от държава, която следва да приема и лицето по съображение за сигурност, трябва да има и допълнителни а, аргументи. Ако друга държава членка има опасения, свързани с сигурността, трябва да получим и ние в Италия информация за това, защото това е заплаха и за нас но никога не сме получавали отговор от държава членка, изтъкнала този аргумент за отхвърляне. Ние също така сме предавали и пръстови отпечатъци чрез Европол. Този проект трябва да бъде по-добре дефиниран, за да може приемащата държава да извърши съответните проверки в случай, че няма такава база данни, а липсва и европейска база данни. Ние предоставяме всякаква информация за лица, които представляват потенциална опасност. За сега обаче не сме получавали сигнал, че определено лице представлява заплаха за сигурността. Смятаме, че нашата система и това не въжи само за мигрантите, за всички издирвани лица, които представляват потенциална опасност, ще бъдат подложени на съответния контрол. И смятаме, че нашата система работи добре. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. Сега ще преминем направо към а, третият панел. А, нашият гост е Адриано Силвестри. Той е ръководител на сектор миграция, обежище и граници в а, Агенцията за фундаментални права. А, той е изготвил по искане на Европейския парламент едно становище по въпроса за фундаменталните права, съдържащи се в продължението от Дъблин и свързани с децата. Благодаря. От името на Агенцията за основните права искам да благодаря за поканата да участвам в тази а, дискусия. Както до сега дискусията показа, във връзка с регламента от Дъблин, основните права често се споменават. Една, един аспект от дъблинската система е да защитава правата на семейството, както и правата на детето да бъдат с, децата да бъдат с родителите си. Първо ще се спра на въпроси, свързани с закрилата на детето. В нашият анализ искаме да разгледаме проблемите от две страни. От една страна ще направим класически правен анализ на разпоредбите в предложението на комисията, които касаят правата на детето, отчитат правата на семействата и децата. Но от друга страна ще разгледаме и възможните ефекти на предложението на комисията върху децата. В Италия и в Гърция наблюдавахме процесите от април насам в горещите точки. Информация за това публикуваме на нашата интернет страница. Там са изброени всички проблеми, свързани с основните права в държавите членки и пишем доклади по този въпрос. Ще се спра на пет области, които сме разгледали в нашето становище. Петте области са свързани и с проблеми, които си заслужава да анализираме по-точно, когато говорим за права на детето, свързани с дъблинското предложение. Първо, първият проблем е изключването на определени категории кандидати от дъблинската система в нарушение с член трети не се обръща достатъчно внимание на установяването на роднински връзки, особено ако кандидатът идва от сигурна държава, може да бъде върнат там. И тук трябва да бъдат разгледани по-подробно членове 7 и 24 от Харта за фундаментални права кандидатите, изключени а, от дъблинската система, а, а, често пъти представляват някакъв вид опасност, но една част от тях са деца. А, често пъти тези деца са имали труден а, живот, били са войници, а, например. А, и можем да проследим начина по който тези деца попадат в процедура за предоставяне на обежище и как това се съотнася с член 6 от Хартата за основните човешки права. Когато правим финалният анализ, ще разгледаме и разпоредбите, които противодействат на вторичното движение и как те се отразяват на спазването на социалните права и на правата на детето, както са залегнали в Конвенцията на ООН за защита на правата на детето. Предвижда се а, само онези лица, които а, имат, а, които са допустими да бъдат включени в ускорена процедура за разглеждане на тяхната документация и техните права в различни аспекти са защитени. А, има и а, лица, които участват в а, схеми за доброволно връщане, а, но може би в тези схеми попадат и лица възоснова на погрешна информация и по този начин се предприемат действия, които противоречат на интереса на семейството. Как гарантираме правата на децата? Едно от най-големите предизвикателства е предоставянето на подходяща за децата информация не е ясно дали трябва да оставим а, този въпрос да се реши на практика или, да, или трябва да има някакви изисквания. А, по отношение на информацията за семействата, а, то не е ясно какви са задълженията на държавите членки по отношение на установяване на семейните връзки правото на детето да бъде изключено, член 12 от Конвенцията за правата на детето. Трябва мнението на детето да бъде изслушано. Тук се питаме какво въздействие ще имат изключенията от това правило когато даваме гаранции за спазването на правата на детето, в новата рамка има сравнително малко възможности да бъдат включени членове от семейството в други държави членки и как това въздейства на правото на семейството да живее заедно. В промените на Дъблинския регламент има такива разпоредби. А, това засяга и правото на правна помощ. в случай на непридружено дете без семейни връзки има проблем с определенето на компетентната държава това, което може да се а, направи и да се гарантира, че а, проверката на статуса на детето няма да бъде направен формално. А, можем да се попитаме а, дали а, трябва специален механизъм, който да отговаря на изискваните от член 24 а, и дали трябва да има а, някаква дискреционна клауза във връзка с правата на детето и правата на семейството. Ще премина към автоматизираната система. Моят колега ще ви даде повече подробности. А, трябва да разгледаме и периодът, в който детето се задържа в системата, отхвърлянето хвърлянето на кандидатури, споменато от колегите ми в Италия и как това се отразява на непридружени деца, ако те не са мотивирани. Ако, например, семейните връзки не се отчитат, това ще означава, че членове на същото семейство биват изпратени от, в две различни държави и членки. Тук ще спра, ще дам думата на моя колега. Председателката. Благодаря, че се придържате към времето. Сега давам думата на господин Джовани е, Бутарели е, от е, ЕНОСТ. Той ще говори за аспекти на сигурността, свързани с реформите на регламента от Дъблин, реформа на системата ЦЕАС, която е част от регламентите от Дъблин и Юродак. Юродак е базата данни за сравняване на пръстови отпечатъци за ефективното прилагане на регламента от Дъблин а, и също така а, служи за правоприлагане а, и се използва от а, Европол. Този регламент а, служи за а, подкрепа за, идентифици... за улесняване на идентифицирането на незаконно пребиваващи а, граждани на трети държави или на лица без гражданство. И много се, се интересуваме от това представене. Дами и господа, Здравейте, много благодаря за поканата да а, говоря пред вас на това изслушване. Всички ние се, сме съгласни, че мигрантската криза и заплахата от терористични действия трябва а, да бъдат а, отчетени и да бъдат а, предприяти мерки. А по отношение на ефективността на мерките, а, предвидени от Европейския съюз, а, то аз смятам да ви дам повече информация за това. Утре сутринта ще можем да публикуваме на нашият, нашата интернет страница цялото съдържание на моята реч. Там ще можете да се информирате по-добре. Държавите членки и Европейският съюз трябва да предприемат мерки, за да се справят с кризата с миграцията. Но също така трябва много внимателно да преценят как могат да постигнат целите си и да прецените разпределянето на ролите от гледна точка на съхраняването на личните данни и опазването на личните данни, въпреки че този въпрос не е първостепенен. Първоначалната идея на Юродак беше да помага за идентифицирането, бързото идентифициране на кандидатите за обежище в помощ на Дъблинския регламент. Юродак обаче не е обикновена база данни. Биометричните данни не са обикновени данни, а са свързани с характеристики на индивиди в и, и как те представляват риск в контекста на развитието на модерните технологии. правоприлагащите органи а, имат достъп до базата данни. А, това е обвързано с а, условия. Когато тази база данни се използва а, за определени цели, може и това не изключва използването и за други цели на по-късен етап. В писмената ми реч аз изразявам своята загриженост свързан с достъпа на правораздаващите органи до а, а, данните в Евродак. А, това е една първа фаза. А, тя се отнася и а, до национални органи. Сега искаме да дадем възможност на държави членки да съхраняват биометрични данни а, за граждани на трети държави или а, лица без гражданство. А, по този начин тези данни могат да бъдат използвани за целите на връщане на част от тези лица. Ще кажа няколко думи за обхвата. Юродак за сега ще се използва за контрол на незаконното влизане и за решаване на въпроси, свързани с репатрирането и връщането на лица. тези данни, които се съхраняват в Юродак, трябва да бъдат обект на проверка Ние ще приемем скоро становище, свързано и с граничните проверки. Ще определим още по-точно мерките, които държавите членки могат да предприемат. Трябва да има по-добро описание на употребата на данните, които съхраняваме. По този начин по-добре ще се отчитат и принципите на ограничено ползване на данните. Според нас трябва да има нова и по-добра оценка на въздействието от страна на комисията за въздействието от тези мерки. По отношение на сроковете за задържане, се казва, че Юродак не е база данни за кандидати за обежище. В момента от гледна точка на сигурността на данните се извършва провер... съдебна проверка и бежанци и търсещи обежище имат възможност да поискат специално разглеждане на техният случай. Аз съм на ваше разположение за допълнително изясняване. Председателката. Благодаря ви. Сега давам думата на членовете на комисията за изказвания. Ще започна от докладчика Сесилия, която е главният докладчик по тези въпроси. Искате ли да направите някакъв коментар? Искам да ви благодаря, особено на господин Силвестри, за това, че за първ път дадахте окончателен въпрос на, на онези, окончателен отговор на тези въпроси, които ни отправихме към Агенцията за основни права. Всички тези въпроси са доста деликатни и ние се опитваме да внесем повече яснота и да ги осветлим. Вие споменахте правото на държавите членки да вземат решение по собствено осмотрение за предоставяне на информация. Опитът ни показва, че това е недопустимо. Знаем, че в регламента Дъблин 3 има а, хуманитарни клаузи за индивидуално вземане на решения, които никога не са прилагани. А, сега нямаме причина да смятаме, че ще стане нещо различно във всеки случай би трябвало да тези дискреционни клаузи да, да бъдат прилагани поне веднъж. Но трябва да отчетем, че всички трябва да участват в една система, в противен случай тя няма да бъде устойчива социалистите и демократите Рена Шлайн има думата. Исках да дам думата на колегата от НДП, но сега ще се изкажа с удоволствие. И аз ще говоря на италиански, понеже е, често се говори на този език до сега. Благодаря ви за представенето. Беше много ясно, интересно и бързо. Ще ви задам няколко преки въпроса. Въпроси свързани с преразпределянето и с проверките за сигурност. Доколкото разбрах казаното от госпожа Петрелито, до сега не е имало лице, е, което е било окачествено като а, е, опасност. Говореше се за превентивни проверки, но доколкото разбрах, до сега не е имало случаи а, е, а, лица, които са представлявали опасност. А, така, сега втори въпрос, може би риторичен. А, но по-скоро за колегите, които не познават италианската действителност – каза се, че в Италия почти няма участници в тази система за разпределяне, но тази система беше измислена в Италия. Има абсурден критерий, свързан с държавата на происход. И Имаше а, граждани на държави, в които а, ситуацията беше много трудна, но нямаше много кандидати. В а, новото предложение за Дъблин вече не се предлага този критерий, има обаче други филтри. А, какво причинява загриженост? А, предвижда се проверка за а, а, това дали първата държава, в която е попаднал кандидатът, а, е сигурна. Имам въпрос за продължителността на проверките. А, колко смятате, че тези проверки ще продължават? А, защото от това зависи а, тежестта и отговорността на държавите, в които първо попадат а, въпросните лица ще попитам и нещо свързано с малолетните. Не смятате, че предложението на комисията влушава положението на малолетните? Няма равновопоставеност. А, при подаването на повече от една молба от страна на малолетни. Не смятате ли, че по този начин ще се стимулира тяхното укриване? Благодаря, казва председателката от името на ЕКР. Сега има думата колегата. Моля да бъдете кратък. Принципно е добре да бъдат Питани държавите членки какви а, мигранти искат да приемат а, и мигрантите къде искат да отидат. Не знам колко е реалистично. А, неизбежно е а, повечето мигранти да искат да отидат в а, Германия, скандинавските държави и държавите членки да предпочитат а, по-добре образовани и семейства. А, какво се случва с а, зле образованите? А, и у нези лица, които представляват проблем за сигурността. Критерият владеене на езици също е проблематичен, защото ако кандидатът освен народния си език, най-често е, знае английски или френски. А, също е проблематично търсенето на роднински връзки. Така че на хартия остават а, малко държави, които са желани и а, малко държави членки, които искат да приемат беженци. А, ако четете предпочитанията на търсещите обежище, ако това не може да се случи, защо да ги питаме изобщо? Защо да ги питаме а, защо не искат да отидат в а, Латвия или Литва, като те не са чували изобщо за тези държави. А, може би това, отговор на този въпрос ще подпомогне процеса. Благодаря, госпожа Ернст от Благодаря. Имам следните въпроси, свързани с предпочитанията от страна на държавите членки и от търсещите обежище. При държавите членки как искате да предотвратите селективността едни държави ще кажат не приемаме мусулмани, други ще кажат не приемаме хора с червени коси или с кафяви очи. Как искате да предотвратите а, тази селективност с а, писъци, които не помагат много. А, как ще се справите с този проблем? На второ място, ако попитате кандидатите къде искат да отидат, а, често пъти от някъде се появяват а, някакви роднини или семейство и предпочитанията са Германия, Франция, Великобритания. Не смятате ли, че трябва да се събере много повече информация от, от а, беженците и те да знаят, че Европа не се състои само от три държави. Е, не, че ги критикувам, е, но те трябва да знаят, че в Европа има много повече държави. И по този начин смятам, че може да се противодейства на вторичните движения. Не е ли добре да се а, искат от някои държави, които не са склонни да приемат бежанци, а, от тях да се приема друг а, принос. Аз самата не смятам, че а, задължително трябва във всички държави членки да бъдат настанявани бежанци. А, деца а, и проблеми свързани с а, тях. Те са съвършенно незащитени има малолетни, които пътуват сами, как може да им се помогне? Не трябва ли да подходим като в Германия, които биват равнопоставени от самото начало и получават психологическа помощ? Благодаря, госпожа Чиничи има думата. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички панелисти, всички, които изложиха идеите си по въпроса, а именно реформата на предложението на комисията. Целта на това предложение, разбира се, е да увеличи сигурността и да гарантира, че държавите членки споделят отговорностите си. Както вече чухме, това е система, която не работи както трябва. Нещо, което според мен е изключително важно, нещо, което вече беше споменато, е темата за малолетните, най-вече за малолетните без придружител. Идеите, които стоят зад реформите, обаче ме озадачават и объркват. Не смятам, че по този начин ще променим нещо по отношение на разпределяне на отговорността между държавите членки, защото те не отчитат малолетните предложението, което стои на масата, не смятам, че ще гарантира адекватна защита за малолетните. Това вече го чухме. Споделям мнението, което беше изложено, но наистина се намираме в една много трудна ситуация. Виждаме, че броя на непридружените малолетни се увеличава. Много пристигат в Италия, много в Гърция и на много други места. Но те не получават подкрепа и няма еднакъв подход към тях в различните места италианската система сработва доста добре, предоставя се медицинска и правна помощ, но със сигурност в Гърция не смятам, че съществува същата система. А там също има голям брой мал... малолетни. Същевременно съществува механизъм, който в общи линии е приемлив, но наистина трябва да гарантираме еднакво отношение, еднакъв подход. Освен това е важно да се уверим, че правилно идентифицираме малолетните лица, защото, както знаем, не сме в състояние правилно да идентифицираме малолетните лица и фактът, че целият процес отнема много време, наистина ни води в една ситуация, в която малолетните не получават необходимата помощ и по този начин те се използват от организирани престъпни групи. Така че наистина експлоатацията е важен въпрос. Председателя, благодаря. Ще помоля останалите съвсем накратко, защото наистина след 4 минути трябва да приключим, а в крайна сметка трябва да дадем възможност на панелистите и да отговарят на вашите въпроси за обобщение. Eh, jag är från norra Europa, Sverige. Eh, jag kan säga att vi har haft stora påfrestningar. Благодаря, ще опитам. Аз съм от е, Швеция. Мога да кажа, че през последните години приехме 160 е, хиляди беженци и имаше проблем с тяхното интегриране. А сега ни трябва почивка. За да можем да интегрираме вече дошлите. Ще кажа няколко думи за трудностите. Не може да има отрицателни предпочитания, но един от проблемите ни в Швеция е, че дойдоха толкова много самотни мъже. На всяка жена се падат по 11 мъже. 25, 35 хиляди мъже а, имаше от сред тези бежанци и това води а, до повече насилие и повече престъпност в обществото. Трябва да отчетем и този проблем, излишъкът на мъже в Швеция. Благодаря, госпожа Спинели. Благодаря на панелистите и благодаря за възможността да поставя и аз няколко въпроса към представителите на Италианското Министерство на вътрешните работи. Чухме отлична презентация от тях. Два въпроса. На първо място, какво се случи през месец август с отхвърлянето на молбата на 48 бежанци от Судан на базата на подписания меморандум за разбирателство. Това е пряко свързано с споразумението от Лавалета и плащанията, които бяха отпуснати от фонда за Судан. в крайна сметка тези средства изглежда бяха използвани за да финансират бунтовнически групировки, които са отговорни за убийствата в Дарфур. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с казаното от госпожа Спинели относно лицата от Афганистан, които са изключени от програмата заради образованието им. Тоест, имало е интерес да бъдат преместени, но те не са имали необходимите, правилните професионални умения, ето защо не са били включени в тази програма. Въпросът ми е дали този случай може да се разглежда като случай на дискриминация – дискриминация на базата на образованието на тези лица. Председателката, благодаря. Имаме малко време и за отговори. Първо ще дам думата на господин Янс, след това на Олга Зиберт, госпожа Спинели и накрая господин Силвестри и Бутарели. Заповядайте. Благодаря. А съвсем накратко, както ме помолихте, ще се спра на една основна точка по отношение на системата по регламента Дъблин 3 с съвпадението. Въпросът беше кой е отговорен за това съвпадение кой е отговорен, това се определя от системата за преместване, както вече беше казано. Всяка страна знае за какво отговаря. Съвпадението посочва как в една група от лица, които трябва да бъдат преместени, има възможност за оптимално съвпадение. Защо това е важно? Защото става въпрос за лица, за хора и когато има положително съвпадение, когато има положителна причина, поради която един кандидат може да бъде изпратен в конкретна държава членка, трябва да го вземем предвид. Благодаря. Благодаря, Олга Сиберт. Благодаря. Аз също ще се опитам съвсем накратко. Да, съгласна съм, че информацията от кандидатите е важна, но поради големия брой, от който могат да избират кандидатите, може би те няма да се насочат към Германия, ако нямат семейни, културни или социални връзки, а ще се насочи към друга държава това ще бъде нещо, което ще посочи, че се чува гласа на кандидата селективния подход ще се предотврати, защото ще има централна агенция, която ще а, отрегулира този процес и по този начин ще се осъществява разпределението в Европа. Все още това не е реалността, не е факт, но го представих като една евентуална потенциална система. По отношение на това доколко реалистичен е този модел, все още не е реалистична системата, но насърчаваме държавите членки да разгледат тази система като възможност. Ако е необходимо, ще дам допълнителна информация. Благодаря госпожа Спинели. И sulla pericolosità dei Благодаря ви. По отношение на случаите на опасност или рискове, а, когато има отказ на базата на сигурност, това се прави на базата на информация от вътрешно разследване. Проблемът е, че само 11% от мигрантите са в състояние да бъдат преместени. Разбира се, всичко зависи и от готовността на държавите членки. Със сигурност трябва да се уверим, че не противостоим на идеята за търсене на убежище. времено обаче трябва да оформим една реална политика. И имаме цял списък с така наречените сигурни страни и това са страни, които осигуряват минималните изисквания. По отношение на малолетните, мисля, че ситуацията се влушава, защото съществува идеята дали могат да избират страната или не. Афганистан като страна извън системата за преместване, всъщност тя представлява 5%. Гражданите на Еритрея също са в списъка на страни, които не се квалифицират като такива. Имайки предвид законодателството, което е в сила, трябва да отчитаме правилата. А, благодаря, господин Силвестри. Да, благодаря а, на чудото от госпожа Ернст и Киничи а, за ситуацията на а, непридружените малолетни. Не бива да забравяме, че Дъблин е само един инструмент, но трябва да има и една ефективна система, в която се намират непридружените малолетни. Те не, са не само част от тази система, но и има хора, които да работят с тях и да обсъждат с тях какво е бъдещето. И накрая въпроса на госпожа Стрём. Това, което разглеждаме е ако има ограничение само до семейни връзки, в такъв случай дали можем да приложим други разпоредби от хартата, например правото на здравеопазване. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Бутарели. Със законодателите обсъждат важни развития в рамките на Евродак, системата вход и изход, интелигентни граници. Европейската комисия паралелно разглежда оперативната съвместимост на тези системи. Очакваме през пролета на следващата година резултата за да можем да прекратим проблемите, свързани с определени системи, които се прилагат сега. Много често на всеки една-две години променяме ДНК-то на системата, която прилагаме. Трябва да имаме един последователен, всеобхватен подход на базата на упростяване когато най-вече граничните служби, правоохранителните органи имат ясно разграничение в правомощията си. Има объркване, а това води и до затрудняване на системата. Председателката, благодаря на всички панелисти за интересните изказвания. Моля да ме извините, но наистина трябва да приключим с заседанието трябва да сложим край на този интересен дебат. Ще дам думата за заключение на Сесилия Викстрюм, защото тя е основният докладчик по Дъблин. Само секунда, ако ми позволите. Исках само да кажа, че не получих отговор във връзка с въпроса, който задавах, зададох за кандидатите от Судан, от страна на италянските служби председателката. Първия панел беше много дълъг. Моля да ми извините, че нямахме възможност да разгледаме всичко. Сесилия. Да, Барбара, сигурна съм, че на по-късен етап ще разгледаме въпросите, които не получиха отговор и се надявам, че ще получим и писмени отговори. Накрая бих искала да благодаря на всички, всички експерти, всички оратори, които участваха днес. Благодаря ви за тези ценни коментари. Благодаря и на колегите за интересната дискусия, която проведохме. Всичко това посочва, че в парламента няма как да съберем толкова много членове на парламента, освен ако не става въпрос за една много интересна тема. Като докладчик по регламента от Дъблин трябва да споделя, че това не беше лесно начинание. Настоящата система напълно се срина, това беше видно и от днешната дискусия, след, само две години след приемането на общо европейската система за убежищата. Какво е заложено на карта? Трябва да използваме времето, да се уверим, че имаме система, която е устойчива и тя ще продължи да функционира в дългосрочен план. Това са основните критерии, от които трябва да изходим според мен това има и ясни последици. Няма как да има функционираща система без система, в която държавите членки споделят физически отговорността, а не само на теория, за всички търсещи обежище. Система, в която са включени всички държави членки. В противен случай, система системата няма как да уважава тези, които нарушават правилата в Европейския съюз. Техническата помощ и всички други видове помощ са много важни, но това, което трябва да се уверим е, че всички търсещи убежище а, няма как да бъдат разпределени само в шепа държави членки. Няма как да се получи. Нямаме необходимите стимули за държавите членки на първа линия да участват в системата и по този начин наистина се оказваме в хаоса, в който виждаме днес. Ставаме затворници на настоящето, ако не преобърнем системата, така че тя да стане задължителна за всички държави членки и те да поемат своята отговорност. Един различен сценарий е възможен, няма съмнение в това устойчива система за разпределяне на отговорността дава възможност за една добре организирана и функционираща система, в която всички са регистрирани и има проверка за сигурност, за медицинското състояние и информацията се обработва адекватно. Ако искаме система, която да работи за държавите на първа линия като Италия и Гърция и държави по-нагоре в системата, системата, но също така и система, която да печели доверие от една страна от кандидатстващите за убежище, че техните молби ще бъдат разгледани адекватно, а също така не бива да забравяме, че трябва да изградим система, която да спечели доверието на европейските граждани, които, меко казано, са разочаровани от нас, че няма как да се справим по-добре в Европа. Настоящата система не е вариант за бъдещето на Европа въпреки всички тези големи предизвикателства, ресурсите са ограничени, аз вярвам, че можем да се справим, ако положим усилия. Никой не твърди, че Европа може и трябва да приеме всички мигранти, но трябва да отчетем факта, че сме най-богатия континент в света. И ако не изиграем нашата роля, кой ще го направи? Аз като докладчик смятам, че всички трябва да поемем нашата отговорност и да покажем воля, че можем да се изслушваме. Трябва да излезем от окопите, в които се намираме и открито да обсъждаме системата за мигрантите. Аз приемам всички тези предизвикателства. Готова съм да говоря с всички онези, които имат искрено желание да допринесат за тази дейност. това не означава, че трябва да постигаме, да правим компромис с всичко. А ако искаме а, да се справим, то тогава не трябва да винаги да се впускаме за най-малкото общо кратно. Мога да подкрепя система, в която мога да кажа, че ще покажем устойчивост и ще разрешим всички въпроси не можем да приключваме и закриваме досиета и да преминаваме към следващата тема. Компромисът е необходим, за да се справим с основните проблеми и трябва наистина да се справим с тази ситуация. Мисля, че днес получихме доста храна за размисъл, много вдъхновителни изказвания чухме за това как да изградим системата. Отново благодаря на всички участници, на секретарията за организирането на дебата и на всички колеги за това, че изразиха мнението си по тази много важна тема. Ще се видим скоро. Председателката, благодаря ви. Благодаря на преводачите. Благодаря ви, че проявихте разбиране и ни отделихте още няколко минути. С това закривам заседанието. Благодаря.